Liebe колеги, liebe Kollegen. Скъпи колеги, скъпи гости, бихме искали да започнем с нашето заседание. Затова ще ви помоля да заемате местата си и да приключите с частните си разговори, за да се също така да приключите и с важните си служебни разисквания. Благодаря много. Това проработи почти веднага. Сега преминаваме към 13-та точка от дневния ред. Това е докладът за политиката, последователността на европейските политики за развитие. А, докладчик по становището е госпожа Емер Костело и давам думата първо на нея. Заповядайте. Thank you, Chairperson. And, uh... Благодаря, госпожо председател. Просто искам да кажа, че съм сравнително нов член на парламента и това е първото становище, което изготвих в това си качество. Искам да благодаря на секретарията на комисията по, по развитие и по заетост за тяхната подкрепа. В е, този спектър, е, а именно в е, последователността на европейката политика за развитие, има различни цели, които са отразени в сътрудничеството с трети страни. Понякога не всички техни нужди са взети предвид. През декември 2009 година член 2 от договора за функционирането на Европейския съюз взема предвид целите на политиката на развитие, които засяга третите страни. Това проекто становище казва, че социалните кла... клаузи на член 9 от договора за функциониране на е, Европейския съюз трябва да бъдат взети предвид, когато са засегнати трети страни, а именно целите са да се предотврати социалното изключване, да се вземат предвид социалните аспекти и критерии и развитието на младеща. Становището подчертава необходимостта за социални клаузи, които трябва да бъдат следвани, прилагани и контролирани. То се обръща към комисията и апелира да се прилагат социални стандарти, когато се подписват търговски договори, особено за жени и млади хора. Да се е, вземат предвид аспектите на равнопоставеността между е, половете, да се спазват задължението за социалната отговорност, особено когато става дума за развиващи се страни. Обмена на информация трябва да се подобри, дори и когато става дума за въпроси, които са извън компетенцията за, на Европейския съюз. Комисията трябва да съгласува политиката в социалната област и политиката на външната служба. Комисията би трябвало да оценява въздействието на тази политика в политиките, върху политиките на третите страни. Комисията трябва да се съсредоточи върху интеграцията на мигрантите и особено да се съсредоточи върху спазването на, мигран... на правата на мигрантите. Комисията трябва да участва в социалния диалог на профсъюзите от развиващите се страни. Според мен в това становище е хубаво да се вземе предвид цялостната рамка на резолюцията и е, въпросите, които засъгнах, мисля, че могат да бъдат да залегнат в е, тази резолюция. По този начин ангажимента на комисията ще бъде подчертан. Може да се формализират и процедурите са обжалване, които вероятно съществуват в трети страни, но вероятно това е въпрос, който може да бъде третиран в измененията, а не тук в, нашата, в нашето становище. Ето защо становището е доста кратко и аз бих се радвала от, на коментари от е, ваша страна. Е, Благодаря. Благодаря ви като докладчик. Разбира се, че винаги е проблематично, че имаме малко време, но в сътрудничество с вашите колеги все пак се надявам да стигнем до добър текст становището. Сега поиска думата господин Болон. Заповядайте. Благодаря. Нека да кажа на докладчика, че няма да има проблем с нас първото си становище. Има допирни точки в измененията. Винаги традиционно Европейския съюз, когато говори за развитието, е, включваме и изискванията за спазване на правата на човека и социалните аспекти за нас. Е, това е начин да отразим и е, социалния напредък и социалните норми във всички тази, това е тематика, по която работим непрекъснато в е, Европейския съюз, е, защото и вярваме в тези неща. И се надяваме подобни е, принципи да се развият и в развиващите се страни. Социалните стандарти, социалните критерии, за които доста се говореше за доклада на госпожа Стейнбрук, социалната отговорност, и всички политики, които се опитваме да водим в тази област, са концентрирани именно върху тези теми. От 2015 година, 2015 година ще бъде обявена за година на политиката за развитие. Ще е, изготвиме инициативи и се надяваме, че ще включиме и подобни изменения достатъчно бързо в, към сегашния текст. Благодаря, Филип Болон. Болон. Сега няма други желащи да се изкажат. Не виждам други изказвания, но комисията присъства на нашето заседание. И това е госпожа Добиасова. Давам ви първо на вас думата и след това дам думата на докладчика. Комисията, заповядайте. Thank you, Madam Chair. Um... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за предложенията. Те са много полезни за нас. И може би да се спра по-подробно на някои от аспектите, а именно за фокусите, върху които да се съсредоточим в развиващите се страни, за да се осъществи последователността на европейските политики. Тук в момента проучваме възможностите, смятаме да укрепим ролята на делегациите в тези страни. Естествено ще вземем предвид и социалните въпроси. Това в момента се и, и в момента се прави, но ни трябва повече информации, повече информация по тези въпроси. По отношение за оценката на въздействието върху законодателството в неевропейските страни, от 2009 година има насоки на комисията да се прави оценка на това законодателството, където също се вземат социалните измерения предвид. До момента е, няма голямо внимание, няма голям интерес към тези оценки. Е, тези оценки са правени по силата на старите насоки. Имаше още нещо за диалога с профсъюзи от, е, с профсъюзите от неевропейските страни. Е, комисията излезе с едно съобщение, в което се казва, че този диалог трябва да се укрепи. Тук се влюч, включва диалога с гражданското общество и включително е, профсъюзите и други граждански организации. Благодаря. Благодаря на комисията. А сега давам думата отново на докладчицата. You, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тези коментари. Както казах, това беше първата възможност да аз да направя, да изготвя един доклад. Благодаря на НЕП за подкрепата и предложенията. И с интерес очаквам е, измененията от другите политически групи. Естествено, отворена съм за дискусия. Зная, че има срокове за подаване на измененията. Смятам, че това е малко становище, но до голяма степен това е важно становище защото чрез него нашата комисия изпраща го важен сигнал по отношение на последователността на европейските политики за развитие. Благодаря, казва председателката. Това наистина е така. Това е важен въпрос. Е, важно е да вземем предвид тук социалните аспекти. За докладчиците в сянка е много важно да се спазят сроковете. Това е именно Срока за подаване на измененията е 25 юни, това е понеделник. До 12 часа може да подадете изменения. Моля е, измененията да се подадат на английски язик. Нямаме възможност за превод, за да може да, спра, да, да спазим срока за изготвяне на становището. На 5 юли ще вземем решение на, на 10 юли. Ще предадем документа на Комисията по развитие. И сега приключваме с тази точка от дневния ред. Връщаме се една точка назад, точка 12 именно, и ще започнем с нашето публично изслушване zurückblättern auch. Und, ähm, Сега ще се върнем малко назад в дневния ред и давам думата на госпожа Бастус, Тя е докладчик на тази тема. Заповядайте. Obrigada, Sra. Presidente. Agradeço, eh, começo por agradecer a todos eh, a presença hoje nesta audição sobre Благодаря, госпожо председател. Първо искам да ви благодаря, че присъствате на това изслушване. Става въпрос за Устав на Европейско взаимоспомагателно дружество. Аз съм докладчик на тази тема и смятам, че е от е, особен интерес за нас да изслушаме всички експерти, които са дошли на нашето заседание, за да говорят. Смятам, че техните изложения много ще обогатят работата, която ни предстои уставите, е, е, европейските взаимоспомагателни дружества имат дълга традиция в е, Европа, в едни държави, в други държави те са почти напълно непознати. Например, в Кипър, Чешката република, Естония, Литва и Словакия са държави, в които, има, в които няма такива взаимоспомагателни дружества. но това няма да ни попречи да направим общ регламент, който касае подобни дружества. Защото има държави, които имат многогодишен опит и те биха могли да помогнат на държави, които все още нямат опит в тази насока. Ако разгледаме позицията на Европейската комисия, а, то искам да обърна внимание, че през 1992 година комисията предложи директива за устав на европ... европейско ниво на взаимоспомагателно дружество. Той беше оттеглен. 2006 година имаше втори такъв опит, който също не беше успешен. И в различните държави, където такива взаимоспомагателни дружества съществуват, имаше напредък, именно 25% от целия пазар на застрахователни услуги се пада на тези дружества. Това обстоятелство не бива да се пренебрегва, особено ако насочим погледа си върху вътрешния пазар и начина по който той фин функционира. В моят доклад съм споменала най-важните характеристики на взаимоспомагателните дружества. Мнението ми, че това може да бъде много а, силен инструмент за развиване на услуги а, в областта на застраховането в а, вътрешния пазар и тази застрахователна форма може да съществува успоредно с други форми. В условията на финансова криза и като се има предвид изискванията за устойчивост на застрахователните системи, като имаме предвид и ролята, която социалната економика, социалната политика играят в нашите държави членки, смятам, че взаимоспомагателните дружества могат да играят много важна роля. И това е причината, поради която разглеждаме тази тема в нашата комисия по заетост. Смятам, че това е в нашите правомощия да разглеждаме въпроси от това естество. Комисията по правните въпроси също така разглежда и ще изготви подробен доклад по този въпрос. Смятам, че това е важен въпрос за пазара на труда и се надявам да постигнем напредък също така и за да допринесем за развитието на заетостта. Искам сега да дам думата на нашите първи гости. Е, първо искам да дам думата на господин Джерар Андрек. Той е председател на групата МАЦИВ. Следващият ни гост е господин Грегор Позняк. Той е, е генерален секретар на Асоциацията на взаимоспомогателните дружества и а, е, кооперациите от застрахователи в Европа. И последният ни гост е Петро Блек Дасилова. Председателят, благодаря на докладчика. Вече споменахте, че имаме трима експерти, които са наши гости. Искам да ви обърна внимание на ограниченото време, с което разполагаме, така че всеки оратор ще разполага с не повече от 10 минути. След това ще имате възможност след обсъждането да отговорите на въпросите от страна на депутатите. Сега искам да дам първо думата на господин Жерар Андрек. Той е председател на групата МАЦИФ. Имате думата за 10 минути. Заповядайте. Мерси, мадам. Благодаря. Госпожо председател, госпожо докладчик, уважаеми евродепутати, дами и господа. Благодаря за вашата покана. Отново по този начин показвате интереса на Европейския парламент към сектора на взаимоспомагателните дружества средства. Вече доста дълго време се повдига тази тема, включително и за създаването на устав на взаимоспомагателните предприятия. 2005-2007 година има резолюции над 400 души са подписали декларация 2010 година, 400 депутати, после Европейската комисия също поставя този въпрос за създаването на устав и темата се извежда на преден план и в доклада Бърние за единия пазар. Но все пак сектора на взаимопомагателните дружества е наясно, че има още дълъг път докато се даде възможност да има един устав, един статут, европейски статут, който ще улесни работата на тези Все дружества. В контекста на европейската криза е ясно, че е, европейските институции имат интерес да насърчават всички видове дружества, които създават заетост и економически богатства. Взаимоспомагателните дружества показват предимствата на нашия модел, създават економически ценности и социални цели, които са съответни на целите на е, стратегията Европа 2020. Ние обаче е, сме сигурни, че е, вие ще поддържате възможността взаимоспомагателните дружества да се здобият с необходимите инструменти, за да се развиват на равна база. Искам да ви представя съвсем конкретно е, основните характеристики на нашата група Масив. Ние, аз представям и тази група и е, Асоциацията на взаимоспомагателни гру... дружества ГЕМА. Е, тази група дава възможност да се консолидират е, взаимоспомагателните предприятия. Какво прави е, групата Масив? Той е създадена през 60-та година под формата на едно застрахователно дружество, взаимоспомагателно дружество. То не разполага с акционери, нито с капитал и не раздава дивиденти, а средствата, които остават, се инвестират повторно, за да се разшири гамата на продукти и услуги, които се представят. Също се подсилват собствените средства и се избягват по този начин спекулативните практики и лошите кредити осигуреният е и осигурител. Тоест, този кръг на солидарност подсилва отговорността на всеки един и клиент, и този, който представя дружеството и служителите. Освен това, всеки участник има по един глас, т.е. има демократичен принцип. Това, са, това е дружество, което не действа изцяло с стопанска цел – като търси рентабилност и възможност да се реинвестира в интересите на предприятието и съответните услуги. Какви са принципите, които съответстват на целите на стратегия 2020? Франция, заедно с Германия, Белгия, Испания, Италия, Холандия, Англия и доста други страни, вероятно, са едни от първите, където са се създали взаимно спомагателни дружества. Има много разнообразни такива дружества, но е, около 6000-6500 е, застрахователни компании има в Европа и 3000 от тях са взаимноспомагателни. Но е, въпреки всичко, въпреки че са различни тези взаимоспомагателни дружества, те се вграждат в рамките на един принцип и едни политики. Групата Масив е, е много сериозен участник е, на, в тази сфера на дейност във Франция. В момента е, се занимава с застраховки за възстановяване на щети, персонални застраховки, застраховки на банкова дейност, застраховател на спестовни сметки и така нататък. Е, заедно, за разлика от други европейски е, страни, съответните такси се е, плащат от е, институцията. В е, сектора на здравеопазването, както и на доста... предоставянето на водоснабдяване или транспорт, е, държавите членки все повече са готови да отстъпят тази дейност на дружествата с взаимоспомагателни дружества. Мога да кажа, че нашата група в момента осигурява над 5 милиона души и осигурява за крила на 12 милиона. Над 200 милиарда евро във Франция е оборота на взаимоспомагателните дружества – на европейско ниво, без да давам подробности, в областта на здравеопазването взаимоспомагателните дружества осигуряват 160 милиона души. Тоест, ние на европейско ниво трябва да бъдем признати като основни участници в дейността, в дейността на осигуровките. На пазара има голямо насищане, голяма конкуренция, има и проблем, економически проблеми, финансови е, проблеми, но независимо от това, от, е, т.е. поради тази причина, е, френските взаимоспомагателни е, предприятия са се концентрирали и от 811 са станали 587 между 2007 и 2010 година. Също те настояват да се създаде една структура, която да даде възможност за едно устойчиво развитие на тези дружества. За това се създаде дружеството на, или сдружението на предприятията за осигуровки, взаимоспомагателните дружества. Там се осигурява достатъчно демократичност, социален капитал и за да се е, постигат връзки, е, групата Масив е, започва да работи с други двама основни участници е, в областта на е, осигуровките. Тоест, е, търсиме по-голямо сътрудничество тези два големи участника на пазара на застраховките в момента е, имат около 10 милиарда евро оборот. Ние също е, се интегрираме с е, друго дружество. Тоест, в момента конъюнктурата е такава, че е по-лесно да се работи в концентрирани групировки, поне във Франция защото, е, но на европейско ниво няма възможност да се работи с такива инструменти, особено ако дружествата искат да работят трансгранично. Според нас това е и изкривяване на конкуренцията и не е нормално. Групата Масив, е, как се разбира, развива на европейско ниво, нека да ви дадем е, няколко примера. Ние сме се сблъскали с доста трудности защото нямаме възможност да изпълним всичко, което искаме. По три начина действаме в Европа. Е, установихме се в Полша, Испания и Португалия, на други страни. Също така създаваме е, механизми на сътрудничество, е, Еореза е мрежата, с немски, белгийски, италиански подобни предприятия а също така и се възползваме и от възможностите за свободно предоставяне на услуги. Тъй като няма съответни законодателни инструменти, ние се налага да е, пригаждаме нашата стратегия за работа на европейско ниво. Създали сме, е, е, трансформирахме един от нашите филиали в Европейско дружество, но това е само временна мярка. Смятам, че трябва да се отчитат конкретните специфични характеристики на взаимоспомагателните дружества за да, и да се създаде съответно законодателство, което ще ни даде възможност да се разгърнем на европейско ниво един устав за европейското взаимоспомагателно дружество ще отговори на необходимостта на тези дружества и ще ви кажа защо. В момента няма юридически механизми, които да се даде възможност да се създаде едно взаимоспомагателно дружество на европейско ниво. Единственият начин да се функционира и да има управление, а това ще е единственият начин да се създаде е, доверие и възможност да се действа на европейско ниво. Също така има проблеми с счетоводната отчетност и данъчни проблеми, които биха се решили с един статут на европейско дружество. Също така ще може да се действа и трансгранично, като се създава една референтна, факултативна референтна рамка – така ще се подсили и е, конкуренцията на европейско ниво, което ще е в полза на потребителите. В е, настоящия финансов и економически контекст е, има смисъл да се изготви този устав, примерно, както се говори сега за 2014 година защото нашите дружества са подложени на същите проблеми, както и всички други. И те не разполагат с никакви възможности за подкрепа. Je voudrais ajouter un élément en matière de distance. Ако мога да добавя нещо за конкуренцията, ако се приеме статута на Евро Европейското спомагателно дружество, ще се свърже и е, възможността да се използва е, законодателството по платежоспособност 2. Това е изключително важно за голяма част от спомагателните дружества, защото те действат на кооперативен принцип. Тоест, за момента е ясно, че приемането на а, устава на такива европейски взаимоспомагателни дружества се отнася от една страна до възможността да се увеличат собствените средства. Извинявайте, може да се разсърдят вашите колеги, че превишавате времето. Още половин минута. Мислех, че имам 12 минути, извинете ме. Не бива да пренебрегваме този е, сектор, защото той създава е, и заетост, и економически растеж. Нашите работни места не са лесни за делокализиране. Ние създаваме иновативни също методи, много устойчиво е нашето управление, ние не се включваме в спекулативни практики и мисля, че устава на тези дружества ще потвърди всички тези предимства. Председател, много съжалявам, че трябва толкова да обръщам внимание на времето, но това ми е работата, Просто имаме много точки в дневния ред, много сложни преговори и затова е важно да, придържаме, да се придържаме към времето. Искам да ви предложа, тъй като а, вашите, вашето изложение а, го има писмен, в писмен вид, дайте го на вашите колеги и освен това ще получите още две минути, ако се откажем от а, обсъждането, а въпросите ще бъдат отправени към вас в а, писмен вид. Сега искам да дам думата на председателят на... да върна ролята си в ръцете на председателя на комисията, но искам да дам думата на втория ни гост, на господин Грегор Позняк. Той е генерален секретар на Амица, това е асоциацията на взаимоспомагателните застрахователи и кооператива на застрахователите в Европа. Може би ще ни обясните каква е вашата организация и още веднъж с молба да се придържате към времето си, ви давам думата. Ораторът говори без микрофон. Apologies. Uh, I'm going to express myself in English, Frau Stellvertreterin. Ще говоря на английски, уважаеми дами и господа. Аз е, споделям с господин Андрек неговата благодарност за днешната покана. Благодарен съм и за подкрепата на Европейския парламент за нашата кауза, а именно за устава на европейските взаимоспомагателни дружества. Е, има много примери за тази подкрепа, последният от който е конференцията през септември. Нашата асоциация представлява в Европа взаимоспомагателни дружества, застрахователни дружества. Това са частни дружества, които работят в частния сектор, което не означава, че те не изпълняват традиционни застрахователни дейности и то в време, когато публичният сектор се отегля от, този, от тази област. Ние смятаме, че това е все по-навременно и все по-необходимо в името на гражданите да се случва. Това е чудесно, че тази комисия отделя толкова голямо внимание на въпроса. Е, вече знаете основните ключовите данни. Повече от 3000 от 6000 застраховки са направени от взаимоспомагателни дружества. Това са 25% в Европейския съюз. Вижда се, че има много бенефициери в Европейския съюз. Имаме около 300 хиляди човека, които работят за нас. Този бизнес модел е атрактивен. Той е атрактивен в микроекономически контекст, защото се основава на близостта на членовете, обознавава се на демократични процеси, ориентиране към хората и се фокусира върху нуждите и, и предпочитанията на нашите членове. Е, отговаряме на основните нужди на гражданите. Освен това имаме макроекономически предимства – предлагаме различни видове за страховки, основани на конкурентоспособността. По този начин гражданите могат да направят своя актуален избор. Имаме взаимно спомагателните дружества имат своята специфичност. Някои вече бяха е, споменати, няма, специал, няма външен капитал, няма, не, няма акционери, нетърпеливи акционери, които да искат увеличаване на печалбите, т.е. нямаме краткосрочни планирания на нашия бизнес. Има специфично управление, има специфични баланс, балансови структури и Печалбата, която генерираме е единствения ресурс на нашата, за нашата дейност. Основаваме се на принципа на солидарност. Има определена структура за разходите. Ние не плащаме дивиденти на външни оператори. Ние сме близко до гражданите и това е голямо предимство до хората, които живеят и, и работят близо до нас. Е, правната структура, бизнес модела, философията и правната рамка са основни за 27-те държави членки или, така да кажа, за, по, за 16-те държави членки, където съществуват взаимоспомагателните дружества, но има и предизвикателства. Това е на, на първо място финансирането. Финансирането на растежа. На второ място предизвикателството това са ограничените трансгранични дейности, което може да има за резултат което, рез, което е последствие от, опред, от определени ограничения, ограничения за сливания в рамките на национална държава или трансгранично, ограничения за създаване на дъщерни дружества и, както казах, моделът в някои държави членки не съществува и не се познава и даже в някой е забранен. Чухме е, господин Антре, който говори за националните възможности да се създадат такива групи на дружества във Франция. В много обаче други държави членки не съществуват тези дружества. Тоест виждаме, че е, има нужда от признаване на тези дружества в Европейския съюз. Нека сега се спра на разликите в рамките на сектора. Е, предизвикателствата са общи, въпросите по които работим са общи, но въпреки това не всички от тези предизвикателства се възприемат като проблеми и предизвикателства навсякъде от всички дружества. Някои смятат, че това са наистина предизвикателства, други не се смущават от тях. Или защото те имат малко трансгранични дейности, защото се съсредоточават върху региона или пък имат определени решения от други правни области. Например, защото техният дизайн, техните национални традиции са по-продуктивни или пък и тези разлики не водят до извода, че има многообразие в предпочитанията и в нуждите в сектора. Ето защо е, се налага и нуждата от решения. Европейския статут е едно от такова решение. Той, то бе предложено от Европейската комисия най-напред и идеята беше да се преодолеят някои от предизвикателствата. Това бяха предизвикателства, които по принцип съществуват в Европа, в частния сектор, в сектора на здравеопазването и в други сектори. Някой казват, че този устав би бил добър, други обаче дружество се опитват да намерят други решения. Няма да се спирам в подробности на тези решения – Естествено, ако имате въпроси по някои от точките, аз ще им отговоря. Нека обобща. Авторите на изследването от миналата година, което бе поръчено от вашата комисия, стигат до следните съключения. Има причини, поради които тези дружества би следвало да се популяризират. А както разбирам, так подобна дискусия се водила в, парла, в Европейския парламент, в банковия сектор. В банковия сектор също има нужда от диверсификация. Това беше и за сектора на застраховките. На второ място. Много европейски граждани се обръщат към тези дружества, защото тези дружества предлагат е, високо качество на социални услуги, здравеопазване и застраховки. На трето място. Изследователите смятат, че в бъдеще ще има все по-голем, ще, нуждата ще нараства на, от социалната от социална отговорност, социална отговорност, която да е устойчива, а, социална отговорност, която да има своите корени в застраховането. Изработени са три препоръки. Най-напред към нашия сектор. На нас ни е необходимо да подобрим нашите продукти и да популяризираме а, идеята за взаимоспомагателността. На второ място, а, това е препоръка към политиците, да се създаде равнопоставеност между дружеството, между тези дружества и други заинтересовани лица, фирми и компании. И на трето място, на европейско равнище, взаимоспомагателните дружества трябва да станат по-видими. И аз се обръщам към Европейския парламент за подкрепа а именно взаимоспомагателните дружества да се разпознават в сектора като един надежден партньор за развитие на економиката. Благодаря. Благодаря за спазване на времето. Последният оратор, господин Педро Блек Силва, председател на Международната асоциация на взаимоспомагателните здравноосигурителни каси. Знам. Аз не чух първата презентация, но ще ви дам думата. Заповядайте. Excelentíssima senhora deputada Madame Pervons Beres, distinta presidente da Comissão do Emprego. Благодаря. Госпожо председател, много благодаря на госпожа председателя на комисията, уважаеми дами и господа, членове на комисията. От е, име на моята организация IM и лично от мое име искам да ви благодаря за поканата да говоря днес пред вас в Дума на европейската демокрация е, и да ви представя стойностите, за които се борим от е, години на взаимоспомагателните дружества сега трябва да се придаде повече тежест с един общ един общ договор и сега ще продължа на английски. Тези дружества, взаимоспомагателните дружества имат дълга история и са много добре вкоренени в европейската история. Европейският социален модел е пример за много други страни. Той е, е модел за всички страни, които уважават принципите на свобода, демокрация и социална държава. В края на кращата човека е основният елемент на нашите политики. Европейският социален модел има цел да отговаря на социални нужди и да преодолее неравенствата. Като основната цел е да има солидарност. Солидарността е в основата на нашата система и на нашите действия. Ние работим на принципа на самоуправление, на... ние сме дружества с нестопанска цел. Що се отнася до риска, ние не поемаме риск. Финансираме се от членовете си на базата на солидарност. Имаме за цел да подобрим социалните условия на членовете и на общността с предоставяне на услуги, включително за е, здравеопазване и други даваме възможност и за социална защита. В момента Международната асоциация на взаимоспомагателните дружества представлява над 160 милиона в Европа. Не бива да забравяме, че ние работим за активното участие на гражданите, които да поемат сами бремето да осигурят закрила за себе си да покрият социалните си рискове по един, по един модерен начин. Европейския парламент проведе едно изследване за ролята на взаимоспомагателните дружества в 21 век и заключи, че взаимоспомагателните дружества са ключови в устойчивите системи за социална закрила с цел да се осигурят достатъчно е, постижими е, системи е, на социално закрила с съответни покриване на съответните европейски стратегически цели, е необходимо да има економически и оператори, които да в самата им дейност да се включва идеята за социална отговорност. В момент на криза този вид дружества поемат всички негативи на, на въздействието от кризата. Мога смело да кажа, че нашия бизнес модел е всъщност инструмент за стабилност в економиката. За това би следвало да работим повече за въвеждането на нашия бизнес модел в Европа. Ние играем определено много важна роля и в социалната област. А от друга страна се вписваме идеално в е, целите на Европейската стратегия 2020. Освен това, Европейската стратегия 2020 е за е, устойчив, приобщителен растеж и интелигентен такъв. А взаимоспомагателните дружества винаги са се базирали именно на идеята за приобщаване на своите членове. Но, както казаха и колегите ми, като че ли Европа започва да забравя, че съществуват тези взаимоспомагателни дружества. Не се споменава в договорите от Рим, Мастрих и други за тях – има два основни е, стълба за, европе... за економическо развитие, но те не са подходящи като такива по ред причини е, за развитието на национални взаимоспомагателни дружества, за да могат те да излязат на европейско ниво. Законодателят просто забрави нашия вид дружества. А ние абсолютно имаме нужда от е, европейска законодателна рамка, която да ни позволява да работим на европейско ниво, защото в противен случай не можем да предлагаме услугите си в страни, където този модел е, не съществува. А ако има такава законодателна рамка, ние ще можем да станем част от, общия, от единния пазар и да се възползваме от него – освен ако не, общ, единния пазар ще си остане чист мираж. Тоест, ако говорим за футбол, пазара ще остане с две групи състежаващи се. Едните, които имат свободата да се появяват навсякъде и другите, които нямат тази свобода. А това именно ще бъдат дружествата, взаимоспомагателните дружества. Като резултат ние ще се сблъскваме с абсолютно нелоялна конкуренция, защото е, платежоспособност 2 налага още по-строги правни ограничения. За да можем да изпълняваме изискванията на платежоспособност 2, ние трябва да имаме възможност да се групираме и да действаме на европейско ниво. Така че, уважаеми е, евродепутати, е, взаимоспомагателните дружества от дълго време присъстват в Европа и те са част от европейската култура. Затова нека още веднъж да ги подкрепим да им дадем правните инструменти, от които имат нужда и които напълно заслужават, за да могат да се развиват те самите в Европа. По този начин ще помогнем да се подсили европейския социален модел, т.е. да поемем и да продължим нашето историческо наследство. Ако не, за съжаление, трябва да кажем, част от една много, един много важен аспект на европейската култура ще отслабне и с времето ще изчезне. Нека да не забравяме, че Европа бе и все още е изградена на взаимодействие, независимо от голямата разлики. Председателката, благодаря на нашите експерти. Много, много ценни презентации чухме и сега откривам дискусиите. Давам думата на госпожа Харкин първо. Thank you. And thank you to our three... Благодаря. И благодаря на трите, тримата оратора. Е, бяхте много ясни в това, което казахте, но въпреки това аз имам някои въпроси. Високо ценя вашата яснота, особено последният оратор, който започна своята презентация с, референция, с препратка към Дома на демокрацията, Европейския дом. Е, говорихте за европейския социален модел – и е чудесно, че някой оценява именно тези аспекти, защото в някои други области тези ценности не са на толкова на почет. И така, най-напред, въпроса за диверсификацията бе е споменато, за разнообразието. Въпреки, че има много разнообразни модели в 17-те е, държави членки, където има тези дружества. Можете ли да кажете къде да внимаваме с нашите предложения, така че да не се получат нежелани последствия? Има разнообразие. Има модели в някои една или две държави член, членки, които са разпространени и може да решим, че едно универсално решение ще е ключат към е, успеха. На второ място. Е, един от ораторите говореше за сливания и говорихте за SGM. Мисля, че това е, има, че имахте предвид превентивните дейности. Ако може да задълбочите вашата мисъл тук. Имаше намаление намаляване на броя на тези дружества през последните 2-3 години. Какви са предизвикателствата, които все още са, с които се сблъскват тези дружества? На трето място, вие говорихте и за нуждите които задоволяват тези дружества, които други дружества не задоволяват. Сега, частният характер на тези дружества не е ли е, проблем за целия бизнес модел на дружеството? Четвъртия ми въпрос засяга модела на взаимоспомагателните дружества. Е, характера, който аз познавам от Ирландия. Но един от въпросите, който се задава, е във връзка с финансовата криза и поведението на, поведението на много финансови институции, които зависят една от друга. И последствията, последствието че малко профсъюзи са свързани с, с, и могат да влияят върху цялата ситуация. Тоест, моят въпрос е, е какво може, как може да изглежда едно е, евентуално законодателство на европейско и на национално равнище? Вие Естествено, не сте отговорни за кризата, но вашият, ва, вашето впечатление, вашето предложение. И накрая, платежоспособност бе бе споменато няколко пъти. Някои предложения във връзка с европейското законодателство в областта. Е, платежоспособност 2 не е прерогативната на тази комисия, но аз бих искала да разбера вашето впечатление и вашите коментари по именно платежоспособност 2. Voy a hablar en nombre de, de, del, del Grupo Socialista y... Благодаря, госпожо председател, господин Церкас. Е, искам да говоря от името на моята политическа група и да изразя някои неща във връзка с госпожа Ципе. Тук става въпрос за една изключително своевременна дискусия и е, дискусия, която много ни засяга. Самият аз съм започнал професионалната си кариера като адвокат в взаимоспомагателно дружество и е, съм натрупал същия опит, както някои от нашите експерти – а именно как в взаимоспомагателните дружества се обсъждат въпроси, които касаят всички нас. Разбира се, имаме много начини, по които да си сътрудничим и когато действаме заедно, сме по-силни. Смятам, че и в Европа можем да говорим на по-високо ниво и да действаме, обединявайки рисковете. Ако престанем да действаме всеки за себе си, ще бъде много по-добре и духът на солидарност ще бъде от полза за всички ни. Ние самите сме членове на различни общества и не можем да се реализираме сами за себе си. Така че е много добре да се познаваме. Искам да заявя съвсем ясно на нашите трима оратори, че ние високо ценим ценностите, които бяха представени от тях и се радваме, че те ги изразиха толкова ясно. Особено когато става въпрос за е, въпроси от обществен интерес. Сега искам да задам няколко прости, но важни за нашата работа въпроси. Първо, философията на тези капиталови дружества. Нуждаем се от основа. И твърдим, че капиталът не е основата, на която действат тези дружества, а по-скоро обществената полза. Но по какъв начин бихме могли да постигнем това разпределяне на рисковете върху обществеността? Какви а, счетоводни възможности искаме да разпределяне на риска. Би попитал по какъв начин ние като европейски депутати можем да ви подпомогнем. Защото не става въпрос само да защитим взаимоспомагателните дружества, а по-скоро да дадем начало на едно развитие, което да защитава ценностите, които са в основата и на Европейския съюз. Благодаря. Сега преди да дам думата на госпожа Бастус, искам самата аз да кажа няколко думи. Е, искам да задам няколко въпроса. Първо, можете ли е, всеки един от вас да ни представите по три съображения защо трябва да се създаде този е, устав за европейско взаимоспомагателно дружество. После, може ли да коментирате три конкретни компонента, които трябва да фигурират в този устав? Кои ще са трите приоритета, да речем, с които трябва да се занимаем? Или да кажем, кои са трите основни препятствия за установяването на едно такова европейско взаимоспомагателно дружество. На господин Позняк искам да задам един конкретен въпрос. Вие, ако добре ви разбрах, казахте, че може да се подобрят нещата и извън устава така че е, взаимоспомагателните дружества да бъдат в услуга на гражданите, да е, предоставят съответни услуги. Ако това е така, какво още може да се направи, освен изготвянето на устав? И е, после не знам кой от тримата ще отговори на следващия ми въпрос, но като става дума за европейски статут на дружество, трябва да има определени съображения Европейската комисия, когато дава законодателни предложения за регламент или е, директива, е, тя има и съответните е, съображения за въздействието на, това предлагано законодателство. И е, доколкото разбирам, един от аргументите за създаването на Европейско взаимоспомагателно дружество, мисля, че господин да, да Силва говори за това, а именно когато е, взаимоспомагателните дружества искат да се появят в друга страна, това за тях е проблем но ми казват, че някои взаимоспомагателни дружества в края на краищата работят извън граница, без проблеми. Затова дайте да чуя А как, как, ако искаме да се работи зад граница, как става? Във всички случаи, ако има въпроси в това отношение, съм убедена, че госпожа Бастос няма да ги пропусне. E- благодаря, госпожо председател. Аз съм много доволна от това, което чухме от експертите, от нашите колеги и благодаря на всички за изказванията и за коментарите върху доклада. Благодаря и за предложенията за изменения, които предстои да получа. По отношение на трите изложения, то смятам, че основната мисъл е, че взаимоспомагателните дружества сами по себе си се ръководят от принципа на солидарността. Те представляват стълбовете, носещата конструкция на нашата социална система в Европа. И за това е особено важно да опитаме да доближим законодателствата на отделните държави членки и да намерим общия знаменател. Точно тук се корени и проблемът, а именно отговорът на въпроса какво трябва да предприемем и по, по какъв начин. В общи линии това бяха и въпросите към нашите експерти, а именно какви възможности имаме ние и върху какво трябва да се съсредоточим, когато работим върху европейското законодателство. Тоест, кой е общият а, а, знаменател на едно бъдещо европейско законодателство в тази област? Трябва да се стремим да не увреждаме вече утвърдени модели, по които работят взаимоспомагателни дружества и каква би била ползата от въвеждането на общ модел за работата на дружествата. Дали това ще ги направи по-близки до гражданите, дали ще се а, увеличи качеството на услугата, дали това ще допринесе за развитието на вътрешния пазар или а, дали това ще доближи взаимоспомагателните дружества до други видове застрахователни дружества. И накрая един въпрос, който е по-скоро аргумент против въвеждането на общ статут – а именно, че тази правна форма на взаимоспомагателните дружества в редица държави членки изобщо не е позната. Това беше и причината до сега тази тема да бъде блокирана в Европейската комисия и в съвета. По този въпрос също бих искала да чуя мнението на нашите експерти за липсващото законодателство в някои държави членки и дали това ще бъде основна пречка за тази тема на европейско ниво. Нека сега да отговорят нашите оратори по същия ред. Давам думата на господин Андре. Е, да, само на някои въпроси ще отговоря, надали ще мога на всичките. Въпроса за е, разнообразието, има ли пречка е, в това отношение на европейско ниво? Мисля, че напротив, точно обратно то е защото по този начин се създава и едно богатство на принципи, на практики и няма никакъв, никакъв проблем да работят по този начин взаимоспомагателните дружества. Въпросът също как ще се посрещнат, както казах, в някои е, страни този принцип е много стар – има други страни, както каза и докладчика, където там тази тематика е просто бяло петно, няма нищо. В всички случаи ние излизаме с едни ценности, които са много прости. Управление, солидарност, управлението е именно с цел да се запази основния дух на равнопоставеност, на закрила, т.е. на чисто социални нужди. Трябва да признаем, че в момента взаимоспомагателните дружества всъщност поемат ангажиментите на държавата в някои области. А също така и поемат факта, че частните дружества не се интересуват от определен вид дейности, които не са достатъчно рентабилни за тях. Тоест, ние действаме в много, много сектори. И накрая, ако говорим за рамка, трябва да отчитаме и е, локалните специфичности за проекта за малките и средни предприятия. В е, него също се постави въпроса за взаимоспомагателните дружества и е, смятаме, че във всеки момент трябва да се отчитат и националните особености. Е, абсолютно е, нищо не отричаме ние от тези твърдения за групата за сдруженията на застрахователите, взаимоспомагателни дружества. Това не е концентрация, това е начин да се сътрудничат тези дружества, за да предлагат различни услуги. По този начин това сдружение дава възможност да се използват средства за определени действия. Не, не става дума за сливане обаче, напротив, става дума за сближаване на различни институции не, не, в никакъв случай не става дума за, за сливане. Ако ви интересува, мога да говоря още в подробности по тази тема. Намалението на броя на взаимоспомагателни дружества. Това не означава обаче, че е намалил броя на членовете ни. А факта е, че просто някои дружества се прегрупираха. Директивата платежоспособност 2 всъщност ни принуди да правим това, а също и перспективите за изискванията, които ще започнат да са валидни от 2014 година. За това има нужда да се увеличат размера на, предп... на дружеството. В Англия, например, това се случва. Сега нека да кажа, че ние си запазваме рабо... персонала. Ние работим много в социалната економика и сме създали там два пъти повече места, работни места, отколкото традиционните, да не кажа, капиталистически отрасли. Ние нямаме обаче е, възможност да е, се предпазим от е, някои негативни ефекти, свързани с е, загубата на работни е, места, поради това, че в някои страни тези дружества започнаха да изчезват. Тук цитирахте случая с Ирландия, че отново се появява интерес към този тип дружества. Благодаря. Господин Возняк, моля. Мадам, there's plenty of questions to respond to and I'll... Благодаря. Има много въпроси, които зададохте. Най-напред разнообразието. Една от, основните, една от основните характеристики на разнообразието е правната основа на взаимоспомагателните дружества и традицията, която следват те. В някои държави членки да е, взаимоспомагателните дружества почиват на е, дружественото право. И вследствие на това право те имат е, възможност да правят застраховки. Във Франция, например, обаче има една специална законова база. <clears throat> В Италия ситуацията е отново по-различна. Там въжи за тези дружества гражданското право. Като резултат, като резултат от тези различия, е, исторически традиции, имаме и различни концепции за това какво правят и как изглеждат е, взаимоспомагателните дружества. Солидарността е на лице, но къде започва независимостта, къде започва социалния модел, къде започва не търговския характер. Тук нещата са различни. И дружествата би трябвало да е, имат право да следват своите традиции. Въпреки това, когато се водят е, дискусии на европейско равнище, тези дружества се страхуват, всички страни се страхуват, че е, националните традиции могат да бъдат заличени. От няколко страни знаем, че министрите на финансите искат да променят правното основание за съществуването на взаимоспомагателните дружества или в положителна или в негативна посока поради е, скептицизма към бизнес модела, по който се движат тези дружества, защото те именно а, нямат собствен капитал. Повечето е, такива дружества са малки или средни предприятия. Така че основният проблем е проблема за техния обем, за техния размер, за тяхната големина, не е толкова правен проблем. А е, това са това е проблем на пропорционалността. На следващо място е въпроса за групите от е, взаимоспомагателни дружества. Този проблем не е разрешен добре. Господин Шаркас, благодаря ви за е, силния ангажимент. Е, има ценности, които са заложени тук и те са общи за социалните услуги, за взаимоспомагателните дружества, за всички бизнес модели, по които, на които се основават тези дружества в целия спектър. И важно е тези ценности да се запазят и да се респектират от хората, които работят в финансово-застрахователния сектор. Благодаря за вашата подкрепа тук. сега на въпроса на госпожа Переш. Както разбирам от изказванията, основните причини за създаване на устав на Европейското взаимоспомагателно дружество е улесняването на трансграничните дейности, признаването на статута на това дружество – но, както казах, има пречки. Това е страхът от е, правното основание за съществуване на такива дружества, заличаването на, на, на, на това основание. На следващо място идва е, свободата на вътрешния пазар. Е, това е аспект, свързан с въпроса на госпожа Бастас и с въпроса на госпожа Переш. Тоест, въпросът е, че секторът работи над възможни решения на европейско равнище и вие поставихте правилен въпрос. Дали е, тези проблеми могат трябва и ще се решат от създаването на един, уст, на един устав. Да. Въпросът е обаче да намерим правилния подход. Е, този въпрос ще бъде и по-нататък разискван. Сега за единния пазар. Търговските застраховки, не търговските застраховки е, дават възможност за, възможности за решение. И тези възможности могат много лесно да бъдат приложени и следвани от взаимоспомагателните дружества. Но когато става дума за европейското равнище, аз не мога не съм за да кажа, че има възражения в, от страна на страните, където тези дружества не са познати. По-скоро е, има скептицизъм в страните, където съществуват модели на, вза... на взаимоспомагателни дружества. Тези страни се страхуват, че е, техните традиции няма да намерят отражение в бъдещите проекти. И сега за Омнибус 2. Виждаме протекционистичната идея, че застрахователният бизнес е отворен за е, бизнеса е, само в някои държави членки. И това е, е, това е отговаря на загрижеността на госпожа Бастас. А мисля, че нещо подобно ще се случи с застрахователния бизнес, там където и то в страните, в които взаимоспомагателните дружества не са познати. Благодаря. Senhora Presidente, comecei em português e vou tentar concluir em português, que é a minha língua, minha língua nacional. Eu creio que as questões... Ще премина на португалски. Мисля, че въпросите са свързани. Комусей Ребордар. Мисля, че зададените въпроси са свързани един с друг. И, както казах се в началото, взаимоспомагателните дружества са част от европейския социален модел – Европейският съюз започна с няколко държави членки е, и постепенно се разрасна до днешният брой от 27 държави членки. Това означава, че ние имаме социален модел, който не е еднакъв и не се използва по един и същи начин във всички европейски държави членки. Тоест, ако искаме да се обединим и да постигнем едно уеднаквяване, то трябва да направим редица стъпки в посока стимулиране на това уеднаквяване, тази солидарност. И ако искаме този солидарен модел да се разпространи в други държави членки, то трябва изцяло да подкрепим европейският социален модел. Тук можем да се попитаме, например, защо в областта на здравеопазването взимоспомагателните дружества изобщо трябва да предоставят трансгранични услуги. Нужно ли е те да работят и в други държави? Един добър аргумент в тази посока и добър отговор е, е че е, това е принципът на солидарност и той спокойно може да бъде пренесен и в други държави. Разбира се, има изисквания от правен характер, от финансов характер по отношение на капитала. Дружествата, които искат да работят на по-големи пазари, и да бъдат конкурентоспособни, се конфронтират с други дружества, които разполагат със съответния капитал. Това означава, че има необходимост от общ статут на взаимоспомагателни дружества, за да бъде улеснена тяхната дейност в други държави. По този начин биха били укрепени собствените им структури, би била подобрена солидарността между държавите членки. Регина Бастус зададе един въпрос, който вълнува и част от другите колеги, а именно защо взаимоспомагателните дружества имат нужда от общ статут. Първият е, колега оратор спомена, че в различни държави има взаимоспомагателни дружества, които работят в различни правни рамки. но за да стане възможна работата на взаимоспомагателните дружества във всички държави на Европейския съюз, много по-лесно би било да има обща основа. Ако няма подобна основа, то може да се загубят основните характеристики на взаимоспомагателните дружества. А основен приоритет за нас е запазването на тази характеристика. Затова ние защитаваме създаването на общ статут и защитаваме общия социален модел в Европа. Ако всички кажем, че ние сме членове участници в вътрешния пазар, в общия пазар, може да се стигне до заличаване на характеристиките и до обезличаване. Разбира се, че между държавите трябва да продължат да съществуват различия. Но подобен общ статут може да бъде и един незадължителен документ, незадължителна възможност, която да съществува паралелно с националните законодателства. Благодаря за ясните аргументи в полза на общ европейски статут на взаимоспомагателните дружества. Искам да задам един въпрос, който принципно е много актуален. Можем да мислим за радикално различна основа от общ устав но не искам да започвам нова дискусия. Тук просто става въпрос да се мобилизираме, за да използваме оптимално възможностите. Всеки трябва да даде своя принос и именно в връзка с доклада на госпожа Бастус ние ще работим тясно сътрудничество с Комисията по правните въпроси. И така както миналата година вече доказахме, искаме да постигнем напредък във връзка с платежоспособността 2 в условията на политическа криза. Може би госпожа Бастос иска да каже накрая няколко думи. Благодаря, госпожо председател. Искам да се присъединя към вашите благодарности. Благодаря за възможността да организираме това изслушване. Благодаря на нашите гости за техните изложения. Аз продължавам да съм на мнение, че ние имаме нужда от общо европейско законодателство, което, което да представлява основа за дейността на взаимоспомагателните дружества. По този начин особеният дух на солидарност и демокрация ще бъде подкрепен и това ще бъде допълнителен стимул за вътрешния пазар. По този начин застрахователният сектор може да навлезе в нова фаза, особено с оглед на предизвикателствата от економически характер, пред които сме изправени. А, може би ще трябва да изясним и на Европейската комисия, че искаме един минимален прак на хармонизиране. По този начин и националните законодателства ще останат в сила. Също така не искаме да променяме и, историческия фон на подобните предложения. Председателят, благодаря за изказванията изменения, предложения за изменения ще могат да се подават до 12 часа на 12 юли. А, и ще обсъждаме въпроса на 18 септември. Благодаря на нашите гости. Искам да кажа, че нашите врати винаги са широко отворени. И ако от нашата дискусия произлязат практически аспекти, които смятате, че е важно да обсъдим, не се поколебавайте да използвате тази възможност. Ние ще продължим работа върху нашия доклад а, и в него ще се спомене и съобщението на комисията, което очакваме да излезе за бъдеще. Сега преминаваме към точка 14 от дневния ред и с това давам думата на господин Коза. Става въпрос за предложение за изменение. 444 предложения за изменение на предложеният от него доклад. Става въпрос за общоприложимите разпоредби за Европейския фонд и за отмяна на регламент номер 1083 от 2006 година. Заповядайте. Köszönöm, elnök asszony! Bevezetésképp egy statisztika. A módosító... Благодаря, госпожо председател. Нека започна с няколко цифри. Имаме много предложения за изменения и за тази цел трябва да намерим компромиси. И приветствам факта, че ми бяха представени компромисни предложения от докладчиците в сянка. Съжалявам, аз се разсейвам, тъй като не е тихо. Искам да помоля хората, които, колегите, които излизат, да излизат тихо и бързо. Köszönöm szépen! Tehát akkor újra kezdeném a hozzászólásomat. Nagy számban érkeztek meg. Искам само да кажа, че е, получихме много важни изменения и е, сега трябва да търсиме компромисни е, решения. Ще можем да ги изпратим. 55 такива предложения има. Ще ги получат докладчиците в сянка. Също така искам да ви информирам, че тези пет изменения покриват 100, компромисни изменения покриват 165 предложения за изменения. Тоест, е, огромна работа, което е, доказва, че нашата комисия е много ангажирана в социалните аспекти и въпроса за подобряване на живота на работещите. Затова и е, ние успяхме да постигнем 55 компромисни изменения. За сега, разбира се, това са само предложения. Още не сме разговаряли с е, докладчиците в сянка конкретно, но до тук не съм се сблъскал с много голямо реакция отрицателна, смятам, че ще можем много е, успешно да работиме в, под, за подробностите. А що се отнася до втората част, ние също имаме много важна роля, защото сме е, включени в процедурата по съвместно вземане на решение, макар че водеща е Комисията по регионални въпроси. Четирите изменения, които предлагаме, отразяват 97 страници предложения за изменения. Тоест, ние обединяваме в един текст от едно предложение, да речем, над 30 страници. От е, следващата седмица ще започна разговорите с докладчиците в Сянка по компромисните предложения и се надявам, че ще можем да преодолеем разликите. Очаквам с нетърпение становищата на колегите. Sí, gracias, Presidenta. Yo también estoy de acuerdo con, con el señor Cosa de que tenemos... Благодаря. Аз съм съгласен с казаното от докладчика. Всички трябва да се постараем да постигнем възможно най-много компромисни предложения. Трябва да се обединим до сега нямах възможност да се запозная с предложените компромиси от страна на докладчика, но във всеки случай се радвам на предстоящата работа и е много важно да изпратим сигнал от страна на нашата комисия, че следваме ясна червена линия и особено по отношение на политиката, свързана с европейските фондове, виждаме, а, че е необходимо фондовете да се използват по подходящ начин, да се хармонизират, да имат общи цели и да отговарят на изискванията в отделните сектори. По отношение на политиката на сближаване трябва да бъдем последователни, защото имаше много слабости и фондът беше използван за най-различни странични цели. Така че се радвам, че всички в нашата комисия сме единодушни, че не искаме да се огънем под натиска, който се оказва върху политиката на сближаване. Искаме да водим политика на макро ниво, която да бъде в полза и за постигането на социални цели. Смятам, че това са основни за фонда за сближаване цели. А, има, разбира се, и редица точки, по които мненията ни се различават. Един въпрос, подценяван в миналото, е ефективността на фонда за сближаване. Комисията по регионална политика, както и докладчикът ни, са на мнение, че трябва да работим за постигане на по-голяма ефективност. Това обаче е възможно само в случай, че ние изпълняваме своята контролна функция като парламент и сме включени в а, общото изработване на законодателните актове. Друга точка, която често се забравя, а, но докладчикът я е споменал – е, че с оглед на сегашната социална ситуация не бива да забравяме състоянието на пазара на труда, високата безработица, младежката безработица. И в рамките на Кохезионния фонд има много възможности да се вземат конкретни мерки за подобряване на ситуацията. Не само социалният фонд може да допринесе за подобряване на ситуацията. Смятам, че проблемите на безработицата са пръв приоритет на всички граждани на Европейския съюз. И накрая, по отношение на стратегическите резерви, по отношение на ефективността, смятам, че трябва да се откажем от резервите. Това е един от рисковете с условията, както комисията предлага, ние сме съгласни с ограничаването на бюрокрацията. Разбира се, че правителствата имат своите права, както и гражданите, но ние сме на мнение, че условията са важни. Те бяха въведени по различни причини и продължаваме да имаме нужда от тях. Те трябва да станат част от политиката по сближаване. Трябва да внимаваме да не създадем допълнително административна тежест това би довело до по-малко и по-неефективни дейности. И накрая смятам, че трябва да отправим ясно послание. Разбира се, че трябва да имаме една ясна посока. Съгласен съм с казаното до сега по този въпрос. Не би трябвало обаче да започваме нова дискусия за кохезионния фонд. Ставаше въпрос специално за пренасочване на средства, които да бъдат дадени за мерки срещу младежката безработица. Тоест, ако ние искаме да осъществим такива мерки, не би трябвало сега да разчитаме на средства, които след една година вече няма да са на наше разположение. А, би трябвало да залагаме на устойчиво финансиране в рамките на съответна нова програма. А в рамките на фонда за сближаване имаме такива възможности. В този смисъл имаме нужда от съвсем ясна политика по сближаването с ясно поставени цели. Благодаря. Мадам Шартие. Благодаря. Е, благодаря много за работата на господин Косе по този доклад. Много важен доклад. Защото е, тук е, доклада зависи от работата на Комисията по регионални въпроси, но до голяма степен и до това, което ще свърши и нашата комисия. Няколко много важни теми, според мен, трябва да се отразят. Първо, което съм се опитала да подчертая с няколко изменения, това е включването на социалните е, партньори в избора на съответно провежданите политики. Защото ми се струва, че проектите в местната политика ще бъдат много по-ефективни, ако имаме и ангажимента на социалните партньори и на партньорски организации в е, е, проектите за Европейския социален фонд. Второ, много важен момент, това е да се спазва тези 27% от Кохезионния фонд, които са заделени за социалния фонд. Това е момент, който трябва абсолютно да следим защото в противен случай, е, сутринта също говорихме по тази тема, социалната политика по един или друг начин е, всеки се опитва да ни я отнеме, да я намали, да откъсне част от нея. Така че тези средства трябва да отидат за социалната политика. Трето, изключително важно, административното упростяване на начините за ползване на всички тези фондове. И четвърто, не следва единствено да споменаваме политиките за обучение, трябва да подчертаем колко важно е да има професионално обучение, за да може всички тези проекти да действат адекватно във всички случаи. Господин Костра, нека да ви кажа, че съм на ваше разположение, за да направим връзка между вашия доклад и моят за социалния фонд. Благодаря. Аз много се радвам на дискусията, така както тя протича защото за нас е ключов въпрос какво се случва в тази област. Ние очаквахме, че частта 25% на социалния фонд и другите процента ще, завия, ще зависят от нивото на развитие на различните райони. И ние смятахме, че това ще е един от основните въпроси. Въпросът ми към Адам е, и, или по-скоро молбата ми е той да бъде твърд при преговорите с другите комисии. Зная, че правителствата биха искали инфраструктурния подход и инфраструктурните подходи, а, извинявайте, проекти, те да имат приоритет, отколкото приоритетите свързани с, заедостта, образованието и социалното включване. Мисля, че ще има голям натиск от правителствата да разводнят това, тази пропорция. Има споразумение между политическите групи, по този въпрос, но мисля, че едно от основните ни задания тук трябва да бъде в тази борба, трябва да бъде да поддържаме нашата позиция. Още нещо, което е залегнало в моите изменения. Условията от една страна са много важни. Климатът в съвета сочи, че разходването на средствата от различните форм, фондове не е достатъчно добре. И условията, условието за, за бъдещото разходване, разпределение на средствата е да се подобрят критериите е, за на следствата. Това се предвижда за следващия отчетен период на фондовете. Но ако ръководството на фондовете каже, че тези критерии ще е, бъдат обновени и спазвани, мисля, че това ще е много важно. важно важен ще е и е, градоустройствения аспект – Той има голяма роля в борбата срещу бедността. В някои държави бед, бед, бедността е съсредоточена в градските региони, в други региони тя е съсредоточена в селските райони. Така че ние би трябвало да намерим правилния баланс и да намерим средства от различни ресурси и да използваме така наречените интегрирани програми и програми, които получават средства от няколко фонда. Това, което искам да подчертая е да запазим една определена част от социалния фонд и след това да водим преговори. Важен е и аспекта, който бе вече подчертан, а именно борбата срещу а, изключването, сегрегацията Тези аспекти не са отразени в общоприложимите разпоредби. Те са заложени в други инструменти, това е така, но би било хубаво да има промени в мониторинга на бедността, защото ние искаме е, да имаме ясни индикатори, за да следим развитието в областта по отношение на изпълнението на целите 2020. Благодаря. Има ли други заявки за изказвания? Не. Нека да кажа една дума. И аз по, тази, е, по този член, който ще ни занимава много, член 84 под точка 3 и условият, макроекономическите условия. Мисля, че това е член 7. Сутринта обсъждахме с двамата докладчици от Комисията по бюджетите, господин е, Бьоги и господин Калфин. И бих искала да се занимаем с тази тема, защото е, ритъма на преговорите е такъв, че всяка комисия върви по законодателната си работа и е, слагаме много акцент върху е, цифрите. Но е, разработването на законодателни текстове засяга и много политически въпроси, които често се е, уреждат е, по, или разглеждат по различен начин от различните групи. И въпроса за макро, е, полит... макроекономическите условия е много, е, много важен. Мнението на нашата комисия не съвпада, да речем по този въпрос, с мнението на комисията за регионално развитие. Комисията за регионално развитие е, ще излезе с своето становище, за да реши, е, за да вземе съответното решение в пленарна зала. Не мисля, че ние можем да решим проблема сега, но мисля, че сега е момента да поставиме този въпрос в нашите политически групи. Това е много важно, защото ако нищо не се случи, в края на краищата превеса в полза на поставянето на макроекономически условия може да е такъв, че да влязат те в сила и след това ще бъде много трудно да се направи каквото и да било. Не съм видяла какъв компромисен текст предлага нашия докладчик. Надявам се, че мнозинството в нашата комисия е против налагането на макроекономически условия но не можем така да действаме само е, за собствено удоволствие. Трябва да намериме начин да въздействаме и на другите. Освен това, по един е, хоризонтален начин трябва да работим по член 84 алинея 3. Там, там е, въпросът е да знаеме колко резерви има за за социалния фонд в кохезионните фондове. За районите в преход. Е, не знам на изус категориите, но тези три категории, които там съществуват. Защото в края на краищата има много сериозни проблеми. Датското председателство, когато предлагаше цифрите, вече тези цифри не е ясно какви ще бъдат. И е, сега трябва да настояваме преговорите да се водят върху е, стойностите, предвидени в многогодишната финансова рамка. И в такъв смисъл всеки от нас трябва да отиде и да се опита да убеди е, постоянното си представителство на срещата на върха като се има предвид, че на 26 юни ще има е, съвет по е, общи въпроси и вътрешни работи, който ще подготвя Европейския съвет. Та, ако в е, котията за преговори там е такава, каквато я предлага датското председателство, всичко ще започне от начало. А ние от самото начало се занимаваме с този проблем – commissaire et, et sa direction générale avaient envisagé de sortir complètement в момента а, има опасност да има предложение изцяло да излезе социалния фонд от а, кохезионните. Някои депутати, включително и от нашата комисия, са обединени, че трябва да има някаква обединяваща е, шапка. Обаче в тези обединяващи е, разпоредби е, има реална опасност да раз... абсолютно да унищожим социалния фонд. Ако не се преборим за конкретни цифри, такива каквито ги превиждахме, точно това ще се случи. Португалия, примерно, има а, инфра... а, твърди се, че има нужда от а, пътна инфраструктура. Това въобще не е важно. Има едни а, неравновесия структурни, а, които трябва да бъдат а, решени. Така че много, много настойчиво трябва да се борите за тези неща от а, днес, от тази седмица – за да можем е, всички да се преборим за тази кауза. Това са двете теми, които исках да засегна в този момент. Без е, да се връщаме за неосвоените средства и така нататък. Всичко това е, колегите го споменаха. Комисията иска ли да се изкаже? Но. Oui. Alors, allez-y peut-être dire un mot là, de la situation du débat tel que vous la voyez au Conseil sur cette question de, de la, du fléchage Fonds social européen euh, parmi les, les, les, les fonds de cohésion. Не мисля, че трябва социалните фондове да излизат от е, кохезионните. Представителя на комисията благодаря. Благодаря първо на докладчика и на представените и на колегите, които са предали изменения. Въпроса за средствата. Това е въпрос, който се обсъжда в е, рамките на преговорите за многодишната финансова рамка, така че сега няма да го засягам. Но все пак нека да ком- коментирам партньорствата, а също и хоризонталните приоритети. За партньорствата тук се коментира, че трябва да има възможности за партньорства – Комисията е абсолютно съгласна, че по този начин ще се решат и проблемите с качеството на, произв... на проектите. Също така ще може да се излече и максимална полза от тях. За а, рамката за изпълнението на проектите, а именно макроекономическите условия и ексанте условията. Както знаете, рамката за изпълнение има за цел да се използват ефективно средствата. Ние определено смятаме, че нашите програми трябва да бъдат изпълнявани по-добре, затова и искаме да обсъдим как може да се постигне това. Накрая за хоризонталните принципи и равнопоставеността. Комисията иска да благодари за усилията за подобряване на текста и сме на ваше разположение да помислим как можем да интегрираме тези идеи в текста. Председател. Уважаеми господин, няма да бъда много любезна с вас. Това ми се налага понякога, но когато комисията дойде тук да ни благодари, за нашите е, признаност към е, докладите, нещо не сте в час. Ние сме със законодатели. Тоест, престанете да ни благодарите, че сте и да сте много доволни от нашите предложения. Ние имаме право да имаме инициатива, ние сме законодатели. Това е положението. Е, от много дълго време ми се иска да кажа това и ето казах го. Падо? Ще ви vais, je, vais, Да се върна на един е, друг е, момент и ще ви дам отново е, думата за чисто технически коментари. За това каква е ролята на комисията в нашата работа. Общата стратегическа рамка – Нали ставаше дума за общата стратегическа рамка? По тази тема, как виждате нещата? Виждате, че предлагаме четири изменения, които покриват много документи и никак не сме наясно какво ще прави Комисията по регионално развитие. Дали ще включи елементите за съвместно вземане на решение, какви са възможностите е, да се постигне компромис по текста. Не знам дали не трябваше документа да остане извън процедурата на съвместни е, съместно действие на двете комисии, за да можем да бъдем достатъчно гъвкави и да се намесваме в преговорите. Как, как точно си представяте? Какъв е статута на този документ? По този начин ви давам възможност да застанете и да се аргументирате, да станете зад и да се аргументирате за предложените решения, които вие формулирате. Monsieur Мадам Президент, donc en fait, eh, благодаря. Комисията предлага за общата стратегическа рамка да се одобрява с делегирани актове. А, именно Комисията по регионални въпроси и Комисията по заетост да си сътрудничат като се решават и въпросите за координация, за последователност и свързаност с другите европейски политики посредством едно приложение към регламента. А що се отнася до основните дейности, териториалните предизвикателства и основните приоритети при сътрудничеството ще се решават с отделни делегирани актове. Това е. Какво, какво слагате в делегираните актове? Това, което ще влезе в приложение към регламента, са целите на политиката, механизмите за координиране, и механизмите, които дават възможност да се свържат тези политики с други европейски политики. Те ще бъдат приложения към регламента. А е, основните приоритетните дейности, е, териториалните предизвикателства, приоритетните области за сътрудничество, това ще са предмет на отделни делегирани актове. Това е предложението на комисията към днешна дата, така ли? Да. Господин докладчик, искате ли да приключите? Köszönöm a szót. Érdekes volt a vita, és nagyon hasznos. Много благодаря. Това беше много интересно обсъждане с много интересни изказвания. колегите се изказаха в посока, към която мога да се присъединя. Другата седмица ще се срещна с докладчиците в Сянка и съм сигурен, че ще постигнем добри компромиси. Както и председателката каза, вярвам, че ще можем да продължим напред заедно. И по този начин ще представяме устойчиво и за в бъдеще политиката на, политик, на комисията по заетостта. А, има само едно тъжно обстоятелство, че не всички политически групи се изказаха днес. А, това би било необходимо, за да постигнем възможно най-широк консенсус. За това ще опитаме да организираме среща и с другите политически групи, за да разберем каква е и тяхната позиция. В тази връзка искам да задам три конкретни въпроса. Първо, вече има първоначален вариант на становището. В него доста ясно се описва мнението на нашата комисия. От него става и ясно, че стигането до съвместно решение е един продължителен процес. Но трябва да мислим и за това да ограничим правомощията на, наша, на комисията. Казвам това във връзка с делегираните актове, за които стана въпрос. Освен това, тези 25%, които споменах, трябва да бъдат запазени. Не смятам, че трябва да обсъждаме този въпрос помежду нас. Трябва също така да предвидим а, част за Европейския социален фонд от а, финансирането. Също така трябва да продължим да работим за облегчаване на административната тежест и за упростяване на целия процес. По отношение на казаното от комисията. Разбирам какви са причините за това изказване, но гражданите, онези, които са изключени от е, обществото, може да не са съгласни с е, това мнение на комисията и може да се стигне до конфликт. И за това искам да приканя моите колеги да подкрепят компромисните предложения, които ще изработим с докладчетите в сянка. В същото време съм съгласен във всяка политическа група да се формулира ясна позиция. Надявам се на вашето сътрудничество и на вашата подкрепа. И се надявам при третото разглеждане на предложението да постигнем смислени компромиси. Председателят, благодаря. Благодаря на докладчика. Пожелавам ви приятна работа. Надявам се да успеете да разработите добри компромисни предложения до 5 юли трябва да сме взели решения. Сроковете са същите, както и за докладът на госпожа Шартие. Това означава, че следващата седмица нашите колеги ще разполагат с компромисните предложения. Сега ви предстои работа с докладчиците в Сянка – и компромисните предложения ще могат да бъдат обсъдени с е, докладчиците в сянка, за да могат нашите колеги да проследят процеса а, е, на вземане на решение от ваша страна. Така че на 5 юли в Страсбург ще се гласува. Сега давам думата на господин Бекер по 15-та точка, за да дискутираме 283 изменения, които бяха подадени към доклада Инициатива за социално предприемачество, създаване на благоприятна среда за назначаване на социални, насърчаване на социални предприятия. Колегина над колеги. Много благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Искам първоначално да ви запозная с хода на работата и да благодаря на моите колеги за участието, особено на докладчите в Сянка, но също така на моите колеги от политическата група, на моята асистентка и на моя екип. Още сега мога да кажа, че голямата част от предложенията за изменения както по отношение на броя, така и по отношение на съдържанието, много добре отразяват значението на тази тема за бъдещата ни работа. Много е важно да подчертаем, че доклада за социалното предприемачество попада в едно много странно време, може би случайно. Това е момент, в който социалното предприемачество се обсъжда в рамките на други доклади, като например важния доклад Штайнрук и докладът Опоне. Така че има а, известни части от е, съдържанието, които ще бъдат е, обсъдени още преди изготвянето на окончателния доклад. Дори по отношение на определенията в е, всеки документ на комисията, във всяка една версия на документ и при всяко разглеждане на тази тема има разлика в терминологията, използвана от комисията и от е, парламента. Има и разлика в различните езици. Е, ще подходя лежерно към е, този въпрос. Просто ще спомена, че ще се постарая много цялата тази комплексна тема и всички тези паралелни обсъждания да ги синхронизирам, за да може да имаме един общо ориентир в терминологията, защото смятам, че ние го дължим на бъдещите социални предприемачи. Има три акцента, които се очертават. Два основополагащи въпроса, които стоят на масата от една страна това е, е повторното инвестиране на печалби и от друга страна участието на е, социалните предприемачи като цяло. Както казах в началото, ще се постарая нови развития, нов, нововъведения, а, които са възможни едва през тази година, 2012, да взема предвид тези развития. Ще се опитам също така да ги стимулирам, а не да поставям препятствия пред тях. Това е основната задача, която виждам за себе си. И също така ще се опитам а, в а, положителна, конструктивна посока да подкрепя инициативата на комисията. Преди всичко обаче ще се опитам да постигна яснота. В а, този смисъл работата върху различните предложения за изменения ще бъде много важна. И третият важен критерий за работа е следният, че социалното предприемачество трябва задължително да има социални последици, т.е. да има социално въздействие и ефект върху обществото. Искам да обърна внимание на това, че в предстоящите две седмици ще се проведе среща на докладчиците в Сянка и компромисните предложения ще бъдат обсъдени с докладчиците в Сянка, като те ще ги получат, разбира се, своевременно. След това ще се опитаме да намерим общ път и се надявам да ви предложим общо предложение и се надявам то да бъде подкрепено от вас. Благодаря. Благодаря, госпожа Кинга Гунц. Uh, I think, uh, I... Благодаря. Искам да. Uh, uh Искам да uh, повторя всъщност началото на изявлението на нашия uh, докладчик, а именно, че докладчиците в Сянка проявиха огромен интерес. Това се доказа от е, броя подадени изменения. Разбира се, работата да се обработят те ще е много съществена, но все пак има няколко основни населки. Всички сме на едно мнение, че, а именно, че комисията трябва да осигури съответното ниво на политическо е, и финансово обезпечаване на създаването на тази среда за предприемачество. Трябва да има съответни предложения и мисля, че най-добрите решения е да се приемат, примерно, дефинициите за социален бизнес, социално предприятие, социална економика. Е, в противен случай ще има разнобой включително и с, ще, ще изпращаме различни послания. Също така считам, че е, много изменения е, говорят за подобряването на финансовото положение на социалните предприятия, защото всички са на едно мнение, че те допринасят много значително за смягчаване на последиците от кризата в социалната сфера и в други. Също така тези социални предприятия създават работни места, затова е добре да има и една спокойна правна среда и финансова среда за тях. Затова очакваме да е, видим представените компромисни изменения и е, своего рода да търсим едно преструктуриране на проекта от доклада, защото в противен случай ми се струва, че поради огромния брой изменения той просто ще се срине. Но а, съм сигурна, че докладчикът ще представи една съответна структура, която може да послужи именно за тази цел. Благодаря. Председателката, благодаря. Друг иска ли да се изкаже? Госпожа Тюрина. Sorry, on behalf of Sven Giegold. Uh, I... ще говоря от името на Свен Киголд. Ние смятаме, че този доклад трябва да се основава на съществуващата работа, на личната работа на е, парламента. Не бива да въвеждаме нови дефиниции. Това е нещо много важно, тъй като имаме вече добра работа, която е свършена. Имаме споразумение между политическите групи и трябва да надградим над постигнатото. Има някои неща, които не бяха е, споменати, например достъпа до кредити и средства. Е, таз, това трябва да се свържи с стратегията 2020 и освен това трябва да обсъдим как дефиницията за социалния бизнес. Винаги дискусията засяга въпроса дали е, е, предприятията с търговска цел трябва да бъдат включени в тази дефиниция или не. Е, защото в противен случай се създава една мъглява сива зона, където не се прави достатъчна разлика между корпоративна социална отговорност и е, предприятие дружества с търговска цел. Това са три основни неща, е, които исках да засегна и също така да кажа, че имаме още някои предложения за изменения. Ако няма други изказващи се, нека да кажа и аз една дума. Всички сме много доволни, че, има, че се появи този доклад по собствена инициатива на тема, която е много скъпа за нашата група. Но съществува една а, сериозна а, трудност. Ето, появи се доклада, а сега ние дори самите не можем да се разберем защо той се появява след като има и други инициативи, които се предвиждат или вече се провеждат. Сега тук се спомена доклада за кооперативните дружества, има и други инициативи, доклада на госпожа Окуни. Ние ще даваме становище за Комисията за економически въпроси, за социалната економика. Също доклада на Юта Стайнгут за социалните, е, социалното новаторство. Там е, също ще споменем някои от основните теми, които е, са и предмет на дискусия от господин Векер. Та се бих помолила нашия докладчик двойно да се постарае това е един доклад по собствена инициатива. Ние сме много доволни, че ще го направим, но е, нека да и да е полезен. Ако не, ще си остане просто една е, така, литература, която не дава нищо. А каква е точно посланието, което искаме да отправим посредством този доклад? кои са две, двата или трите ключови елемента. Трябва да направим а, така, че ние да сме последователни с всичките и ни други дейности. Говорихме за социалните партньорства, например. Ето, това са няколко теми, които, по които ние трябва да съсредоточим усилията си, за да да извлете, да извадим същината на тези над 300 изменения, които ние пожелавам кораж на всички тия, които смятат да ги четат. Надяваме се, че ще си сътрудничите и ще се съгласите, че е необходим именно такъв подход – за да може да е максимално ефикасен нашия доклад. Никой друг не иска да се изкаже, затова давам думата отново на докладчиката. Благодаря, госпожо председател. Искам само да се върна на казаното от колегата Кън. Споменах въпроса за терминологията и дефинициите трябваше да посветя особено внимание на този въпрос, защото термините се използваха по различен начин във всеки отделен документ. Във всеки отделен документ по различен начин. И това е голямо предизвикателство. Разбира се, че трябва да се опитаме да уеднаквим терминологията. Напълно съм съгласен с вас, че финансовите основи за социалното предприемачество трябва да бъдат е, дефинирани. Същото се касае до структурата на доклада. Последователността на отделните части на доклада трябва да бъдат логични. Колегата Кихон, искам да кажа, че съм съгласен с него. Тъй като се базираме на работа свършена до сега, е именно причината толкова интензивно да се занимаваме с тези въпроси, а именно защото вече разполагаме с достатъчно материал. Искам да кажа, че достъпът до кредитиране и финансиране също е част от доклада. В началото на доклада а, Споменах изрично, че съм на мнение а, в сътрудничество с докладчиците в Сянка да разкрием новите потенциали пред социалното предприемачество. Позволете ми да дам един пример. Австрийската организация Caritas съвсем целенасочено а, оперира с а, дъщерна фирма, която е 100% дружество на частния пазар с цел а, печалба. А, карите с от друга страна организация, която си поставя изцяло социални цели. Този пример ви го давам, за да ви покажа, че а, именно социалните предприятия не бива да бъдат ограничавани а, в а, постигането на печалби. Това е основа на тяхното съществуване. И точно това не е цел на нашето предложение, а целта ни е да създадем нови възможности. Госпожо председател, искам да кажа, че съм изцяло съгласен с вас. Вие споменахте много важни за мен неща. Вече споменах, че съвсем умишлено съм включил а, части от работата на госпожа Штайнрък в а, моя доклад, за да не, няма противоречие между една и съща тема обсъдена в рамките на различни доклади. Иначе мога само да кажа, че вече разполагаме с голям брой компромисни предложения и се намираме на прав път. Надявам се в следващите дни да предоставим тези компромисни предложения на докладчите в сянка и да продължим работа. Благодаря. Много добре. В тогава следващото заседание 10, 10 юли ще разгледаме на 10 юли измененията и след това ще гласуваме. Аз мисля, че ще се наложи да гласуваме на 10 юли, което ще е доста тежко. Сега стигаме до 16-та точка. Давам думата на Александро Серкас, за да представи своя доклад по собствена инициатива за информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането. Заповядайте, господин докладчик. <clears throat> Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a iniciar... Благодаря, госпожо председател. Е, Днес започваме да вървим по един дълъг път, който ще ни изведе то е една препоръка към комисията за създаване на правна рамка. Но може всичко да се провали и да продължим така, както сме действали до момента. За какво става дума? Става дума за нещо много важно за развитието на Европа. Става дума за кризата, за преструктурирането за технологическите промени, за европейската индустрия и също така говорим за реперите, за първите е, глави на европейското възстановяване. На, а именно на общността с тумана и въглеща. Ясно е, че винаги е имало преструктурирания, те са част на промишленото развитие, те са част от конкурентоспособността, но когато погледнем числата, е, виждаме, че тук става дума в Европа за огромна трагедия. От началото на кризата, за 4 години, е имало 4000 процеси на преструктуриране. Е, От тогава сме загубили 1,8 милиона работни места, т.е. това са 10% от частния сектор в Европа. Един от 6 работници е загубил работните си места, работното си място. Европа не може да просъществува без промишленост. Това е предизвикателство, когато говорим за възстановяването на промишлеността в Европа. Вчера говорихме с Асломита и стигнахме до заключението, че Европа се намира в много трудна ситуация. Някой, например, е, работи в Люксембург, решенията обаче се вземат в Лондон. 30 000 работни места могат да бъдат закрити, работниците не биват осведомявани. И всичко това е въпрос на печалба и на преструктурирането. Като че ли това изобщо не е обществен въпрос? Каква ще е бъдещата стратегия за развитие на Европа? Каква е, Европа искаме да постигнем ние? Дали искаме да постигнем Европа, Европа на 2020, такава каквато е концепирана в документите? Или искаме Европа на акционерите? На 20 юли ще се вземе много важно решение за сливане на предприятия е, крайна сметка за какво става дума? За представителна демокрация или за, за властта на акционерите? Това не е въпрос, който засяга една страна или Европейския парламент. Всички ние сме засегнати. И то по начин, по който не сме били засегнати до момента. Никога до момента не сме били поставени под такъв интенсивен натиск, не сме се намирали в една парадигма, парадигма в която финансовата реалност е по-важна от всички други реалности. Винаги сме водили социалния диалог, но този социален диалог постепенно изчез, изчезва. Е, една един вид отрова се разпространява в Европа. Е, в Европа се търси висока конкурентоспособност, за да се запази <clears throat> свободния пазар, но работниците и служителите не са въвлечени в процеса. В Европа е, се случват големи преструктурирания. Е, преструктуриранията, които са положителни, имат резултати, добри резултати за големите предприятия и големите региони. Какво означава добро е, положително преструктуриране? това означава, че резултатите са добри, но имаме много лоши преструктурирания. Имам един документ пред себе си, изготвен от големи университети. Това е изследвания е, и преглед на преструктуриранията в Европа. Ние знаем кои преструктурирания са добри и кои не, но се оказва, че нямаме инструмент за задължително и хоризонтално прилагане на добрите практики в Европа. Преди 10 години е, комисията излезе с зелена книга за добрите практики. Десет години вече се провеждат анализи и ние се осланяме на добрата воля на предприятията. Има някои предприятия и, и държави, членки, които взимат при сърце тези добри практики, но има и други, които не ги зачитат. Първата част на моя доклад се основава върху позицията, че Нещо трябва да се случи, нещо трябва да се предприеме. Назряло е времето, когато трябва да осъзнаем европейския проблем и трябва да намерим един метод за решение. Трябва да видим, че ни трябва европейска рамка, която ще ни накара да прилагаме добрите практики, да ги популяризираме, за да може всички засегнати страни да участват в преструктурирането. Добре, защо не се прави това, след като виждаме, че това е нал наложително? Защо допускаме нашия континент да се разпада? Защо допускаме да се загубват работни места? Защо се смята, че пазарът ще се справи сам? пазарът няма да се справи, той следва интересите на акционерите. ИГ Метал не е предприятие като такова. Тук става дума за финансите на предприятията, за печалбите. Ако нещата не се променят, Европа ще фалира. Назрял е момента за действие. На второ място, какво трябва да се направи? Рамкова директива, добре. Която в този контекст ще зададе минималните стандарти. Съдържанието обаче ще е само полезно, ако държавите членки реагират, ако има конвенционални възможности, защото има една пустиня, регулаторна пустиня, в която нищо не се регулира никой не е подотчетен на никого и точно за тази пустиня ни трябват правила. За какво говоря? Говоря в, за преструктурирането в големите предприятия, защото те будат нашата голяма загриженост и те ще будят загрижеността ни в бъдеще. Големите предприятия, техните дъщерни дружества и предприя... и преструктурирането в тях засягат стотици работници. Ние не искаме да създадем допълнителна бюрокрация за малките и средни предприятия, не искаме да отежняваме живота им. Искаме да обосредстваме добрите преструктурирания, които да са подкрепени от институциите и където рисковете са минимализирани. искаме да действаме превентивно, т.е. трябва да има информация, предупреждение и то достатъчно дълго време преди случването на преструктурирането. Естествено има моменти, когато човек трябва да реагира бързо, но когато действията са превентивни, то тогава отрицателните последствия са минимални и предприятието може да оцелее. Тогава и повечето работни места могат да бъдат запазени. Трябва ни интелигентен подход и справедлив подход. Не бива да допускаме несправедливи преструктурирания. Преструктуриранията трябва да са справедливи и трябва всички части на предприятието, които могат да се запазят, да се запазят и то при същите условия. Какво видяхме при General Motors и другите подобни предприятия? Видяхме, че работниците от различните региони биват нахъсвани един, едни срещу други. Ние не искаме това. Искаме да въвлечем всички социални партньори, и казваме, че има един економически феномен, но има и социален феномен. Има социален аспект и той е много важен за промишлеността. Става дума за цели общини, за стотици хиляди е, работници, които не са концентрирани в един регион. Те са разпръснати, но последствията за тях са разрушителни, както на индивидуално, така и на обществено равнище. Имам много литература, която осветлява е, здравословните, економически и психически последствия за работниците. Процесът трябва да е конструктивен и да бъде контролиран. Ние не искаме да е, създаваме трудности за добрите предприятия, искаме да се фокусираме върху тези, които а, практикуват дивия капитализъм. Последствията от техните пре, е, преструктурирания трябва да бъдат контролирани. Естествено, тук е, се осланяме на подкрепата от страна на европейските институции. Говорихме за фонда за глобализация. Европа трябва да се преструктурира. Не могат да се дават само добри съвети. Трябва да се помогне наистина на регионите, които губят от глобализацията. Винаги в един процес има печеливша страна и губеща страна. И ние трябва да подкрепим именно губещите. Трябва да им дадем нови шансове за развитие. Трябва да помогнем на тези предприятия да се включат в технологичния процес. Трябва да е Важно в този контекст е информирането на работниците. Да вземем, например, Дания. Там се наблюдава сигур... сигурност на работниците, но има и гъвкавост, която им се предлага. Тоест, в една ситуация може гъвкаво да се реагира, но има и социалната демокрация на диалога. Не се вземат решенията единовластно от някой, който седи в Лондон. Когато Апел напусне Европа, тогава какво ще правим? Ще внасяме коли от Азия. Това не може да допуснем. Европейския съюз трябва да използва инструментите, които са на лице, за да се накарат актьорите да спазват правилата. Не става дума само за индивидуални печалби, става дума за социалната политика, която трябва да се прилага. В моя доклад са описани всички успешни преструктурирания и извода се налага, че те са следвали и взимали предвид винаги социалните аспекти. Вие, ние виждаме драмите, които се е, развиват в момента. Водеща сила в тези драми са пазарът и акционерите. но ние трябва да осигурим оцеляването на Европа. Както казах, това ще е дълъг път, по който тръгваме в момента и този, по този път трябва да вървим заедно. Защото това е важно за бъдещето на Европа. Трябва да разберем страданията на хората и да им отговорим. Трябва да разберем и да приемем предизвикателствата на преломния момент, в който се намираме. Но за тази цел предприятията, големите концерни трябва да поемат своята отговорност. Аз искам да направя един добър доклад. Надявам се, че това ще бъде не само мой доклад, а ще бъде подкрепен от всички членове в комисията. По иерархия трябва да дам първо думата на госпожа Фонтани. Но представителя на групата АО да ме помоли да, може, да мине пръв. Затова ви давам думата първо на либералите. Господин, госпожо председател, колеги, аз приветствам доклада по собствена инициатива на колегата Серкас. Не можем да не признаем колко важно е процеса на преструктуриране да дава възможност работниците да бъдат информирани и то на време. Преструктурирането трябва да бъде възможно най-безболезнено с минимални уволнения. Ако е възможно, този процес трябва да е планиран, прозрачен и да бъде проведен по начин, по който е, работниците и останалите заинтересовани лица не страдат, за да се избегнат социалните цени на подобни действия. Доклада обаче не трябва да съдържа прекалено много рецепти, защото процесът е така и нали иначе е скъп за компаниите. Правата на човека и на работниците ще бъдат спазани, ако и бизнес средата е достатъчно здравословна. Сега давам думата на госпожа Фантание. Благодаря, госпожо председател. Като начало искам да благодаря на докладчика, защото смятам, че темата е много важна. И доколкото разбрах, според самият него, този доклад е много важен. В този смисъл обсъждането и дискусията ще бъде много важна и за развитието на нашия пазар е, на труда и заетостта. Както нашия колега каза, ситуацията не е розова. Много предприятия в Европа трябва да се върнат на пътя на растежа, но от друга страна трябва да съблюдаваме и принципа на субсидиарност. Когато говорим за преструктуриране, ситуацията е различна от тази, която имахме преди няколко години. Според мен е важно да се споменат следните точки. Производителност, способност и развитие на ниво предприятие. Всички тези аспекти са важни в процеса на преструктуриране. Също така е важно да се противодейства срещу изнасянето на работни места в чужбина. Смятам, че това е обезпокояващ процес в европейските държави и създава много проблеми. Трябва да се опитаме да предотвратим този процес на бягство а, и аутсорсинг на работни места при предприятията в Европа. Смятам, че трябва много точно да определим какво разбираме, когато говорим за преструктуриране. Друга важна тема е принципът на субсидиарност. Този принцип трябва да се прилага при съответните различни национални законодателства. Основните законодателни рамки на Европейския съюз трябва да са в сила в държавите, които не разполагат с друго законодателство и трябва също така да не изпускаме от очи въздействието на законодателната рамка върху малките и средни предприятия. Също така трябва да обръщаме внимание на въздействията върху работниците. вече има някои законодателни разпоредби, които касаят квалификацията и продължаващото обучение. Смятам, че трябва да постигнем балансирани формулировки и трябва да се опитаме да запазим правата на работниците в процеса на преструктуриране трябва да обърнем внимание от една страна на сигурността, от друга страна на интегрирането на европейско ниво. В различните политически групи имаше различни мнения, но смятам, че ще успеем да се обединим около едно мнение. Все пак достатъчно тъжно е обстоятелството, че в процеса на кризата бяха загубени много работни места – и не смятам, че този доклад е място, на което трябва да се караме за различни позиции. Така че смятам, че можем да постигнем консенсус и да продължим работа. Благодаря. Сега има думата господин Тамасман. Благодаря, госпожо председател. А, малко бях разсеян от а, моята колежка Штайнбрук. Но сега ще се върна сърдечни благодарности на докладчика. Съвсем правилно ти спомена, че нямаме нужда от доклад а, с идеологическа насоченост. Пазарът има своите закономерности, трябва да се съобразим с тях, защото няма друг начин. А, но също така трябва да вземем под внимание мнението и очакването на хората да имаме политика ориентирана към практиката. А, ще се спра на а, примера с работните места при Opel, разбира се, че не бива работните места в концерна Opel в Испания да бъдат конкуренция на запазването на работните места в Русълсхайм в Германия. И опитахме се да запазим тези работни места, борихме се за това. Работниците е, достигнаха до а, а, идеята, че няма да получат увеличение на заплатата, за да могат да запазят работните си места. Но от друга страна има натиск върху работниците е, за да се постигне тяхното съгласие а, е, с по-неизгодни от тях условия. А, но когато сравним работните места в Испания, в Германия, можем да кажем, че за потребителите също трябва да е видно, че работните места не само струват повече пари, когато се намират в държава с високи нива на заплатите в Германия, ние предлагаме и качество много е важно всички ние да участваме в този процес и да бъдем добре информирани. И затова този доклад е толкова важен. Наскоро водих разговори с работническия съвет на друга голяма фирма и а, моите колеги казаха, че ако те получат тази информация, че предстои изнасяне на работни места в друга държава, това е изконно първостепенно право на работниците. И не е правилно и не е допустимо работниците да бъдат в неведение. Така че ние държим тази информация и консултиране на работниците да се осъществява на практика. И мисля, колега Алесандро, че всички ще работим за постигането на общо мнение по този доклад. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Ahogy így hallgattam Alessandrot, kicsit úgy éreztem magam, mintha nem is egy eh, jelentés. Благодаря, господин э, Ри. Се э, изказва. Благодаря на докладчика. Аз имах впечатление, че не слушам изказване за доклад. Се чувствах малко като на профсъюзно э, събрание, толкова емоционално беше представенето на неговия доклад. Сега не искам да влизам в дискусия, искам да спомена някои важни за мен точки. Алехандро спомена, че има нужда от много солидна предварителна подготовка на процесите на преструктуриране трябва да бъдат създадени социални системи, системи за преквалифициране на работниците и така нататък. Аз виждам проблема другаде, именно в това, че светът се върти все по-бързо. И просто нямаме време за толкова продължителни процеси. Ти зададе въпрос, Алехандро, дали могат да бъдат взети едностранни решения и дали а, тези решения могат да бъдат наложени. Разбира се, че е възможно да се вземат такива решения. Въпросът е дали си струва и дали тези решения ще доведат до едни желани процеси на преструктуриране. Е, става въпрос за намиране на альтернативна работа за хора уволнени в е, тези процеси на преструктуриране. Може би би трябвало повече да се съсредоточим върху процесите на консултация и информиране на работниците. Защото принципно би трябвало да намерим подходящи решения за всички, които са въвлечени в този процес. И тук роля имат както работодателите, така и публичните органи, така и работниците. Може би а, са необходими бази данни и други източници на информация, които да подпомагат информирането. Смятам също така, че добрите социални планове също биха донесли добри резултати а, и те биха предложили една по-голяма гъвкавост. Или, казано другояче, ако процесът на преструктуриране бъде забавен, то това би могло да има отрицателни последствия за предприятията и те биха могли да прибегнат към не толкова а, подходящи за работниците мерки. Може би те биха се държали по-агресивно спрямо заетите, спрямо своите служители. В моята политическа група ние ще помислим върху възможни практически ориентирани предложения. Не можем да останем на такова общо и недефинирано ниво. А, трябва да се опитаме да отговорим на бързите процеси. Председателката, сега не виждам други желащи да се изкажат. А, искам аз да кажа няколко думи. Първо искам да благодаря на моя колега Алехандро Саркас за неговото предложение, неговият доклад. Смятам, че той е доста балансиран той също така го представи много емоционално, в, почти в ролята си на синдикалист, но също така смятам, че докладът отговаря на а, днешната ситуация. А, във връзка с а, казаното от Томас Ман, а, леко се очудих. Смятам, че не бива да забравяме какво представлява социалната економика – и смятам, че в тези рамки подобна инициатива има своето място. Трябва също така да се опитаме да извлечем полза и на европейско ниво. Често пъти сочим Германия в кръст, да с пръст, но смятам, че в тази област Германия може да случи за пример и качеството на социалния диалог от Германия би могло да служи за пример в други държави. Трябва да се опитаме да постигнем оптималния резултат. Координаторите вече се ангажираха да работят по-нататък върху този доклад все още не можем да кажем доколко нашата работа ще съответства на реалната ситуация в економиката. Смятам, че а, можем и да пропуснем някои от въвлечените участници в този процес, но би трябвало да се опитаме да бъдем възможно най-реалистични. Смятам, че би било много жалко да се обърнем към гласове от по-малки общности. Смятам, че трябва да се опитаме да отговорим на възможно най-широките нужди. Няколко думи по въпроса за субсидиарността. Разбира се, този аргумент се привежда винаги от онези, които а, са против силното развитие на европейската економика. И това мнение не отразява интересите на Европа. Тук искам отново да дам пример с немската економика, тя успя да създаде стойности, които стигат по-далеч от чистото промишлено производство. Този дух трябва да възприемем и да разпространим из Европа, когато говорим за преструктуриране. В противен случай бихме допуснали онези спекулативни предприемачи, управители на фондове да приберат печалбата си и да я инвестират извън Европейския съюз. Би трябвало да използваме лостовият ефект на преструктурирането за Европа. Разбира се, че трябва да съблюдаваме субсидиарността, но не бива да подхождаме спекулативно и да играем монопол, като забравяме първостепенните интереси на Европейския съюз. Когато разгледаме конкретните предложения на Алехандро, особено по отношение на информирането и консултирането на работниците, ще видим, че тук има едно много специфично изменение, което касае преструктурирането. Вече разгледахме доста текстове на тази тема и когато приемахме последния текст през май, във френската делегация, в нашата политическа група, бяхме на мнение, че текста не стига достатъчно далеч, особено по отношение на процеса на преструктуриране. Не искам да се връщаме отново да започваме обсъждането, но Смятам, че в европейското законодателство все още има пропуски по отношение на информирането и консултирането на работниците. Сега още веднъж давам думата на докладчика за заключителни думи. Уважаеми колеги, искам да кажа, че ако съм емоционален, то не е поради моите синдикалистски уклони. Е, това е емоционалност, която винаги ме е съпровождала, когато съм ангажиран за някаква кауза. А в момента наистина Европа търси решения. Ески, е, става дума за истински решения. Задължени сме да се опитаме да създадем една по-добра Европа. И това не е идеологичен въпрос, това е практически въпрос. Говорихме за е, говорихме за ценности. Може да, въведем, да приведем различни примери. Навсякъде в Европа хората са изправени пред огромни рискове. И ние трябва да отговорим на техните очаквания. Не става за дума, дума за това, че аз съм синдикалист, аз имам. Аз съм емоционален човек, имам различни. Изпитвам различни емоции. Аз съм и привърженик на футбола. Но въпросът е, че тук трябва да загърбим всички идеологични отсветявания, и трябва да се застъпим за добрите преструктурирания. Ето, например, в Карагола, там бяха спасени хиляди работни места. Става дума тук за а, популяризиране на интелигентните преструктурирания и това е страшно важно за регионите, за... В противен случай ще оставим борците да си играят играта. За това съм толкова емоционален. Това е моята страст. Искам да сме единни. Не искам да водя идеологическа дискусия. Искам да решим проблемите и съм отворен за всякакви коментари. Естествено ще говоря с, държа... с докладчиците в сянка и с всички останали колеги, които са заинтересовани от темата. 10% а, през последните години са загубените работни места. Бъдещето ни не трябва да е бъдеще на промишлеността. То трябва да е, е бъдеще, в което социалните системи са е, добре застъпени и са застъпени на преден план. Благодаря на колегите. За мен формата и съдържанието са еднакво важни. Надявам се, че ни очаква конструктивна дискусия. Аз поне много ще се постарая да я формулирам в конструктивен дух. Има много неща, но които трябва да се вземат предвид, но обещавам, че ще бъда много практичен. 9 е, юли е срока за измененията, много разумен. След това на 17-18 октомври ще ги разгледаме. Ще гласуваме в, на сесията на комисията на 8 октомври и евентуално на първата сесия през ноември ще влезе в пленарна зала. С което стигаме до точка 17. Давам думата на докладчика, госпожа Ронзоли. Становище за комисията ИМКО, изменение на директива 2536 за признаването на професионални квалификации и регламента относно административно сътрудничество посредством информационната система за вътрешния пазар. Заповядайте, госпожо докладчик.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 това беше принос към доразвиването на а, общия пазар. Но мобилността в рамките на Европейския съюз все още е доста малка. Според изследване на Евробарометър, 28% от европейските граждани се интересуват от работа и упражняване на професията си в друга държава това е свързано и с е, трудностите при признаването на професионалната квалификация. Това затруднява също така и уеднаквяването на квалификациите а, и също така а, затруднява осигуряването на еднакво ниво на професионално обучение в европейските държави особено за професии, които изискват по-специфични познания и умения. Днешната система за признаване на квалификациите трябва да бъде актуализирана, за да работи по-добре. Комисията предлага промяна на директивата за да даде нов тласък на развитието в тази посока и да разкрие нови възможности пред заетите и пред търсещите работа в други държави, особено в държави, които страдат от липса на квалифицирана работна ръка. Това предложение съдържа много различни елементи. Най-важното е, може би, е, европейското е, свидетелство за е, квалификация. Това би облегчило и административната работа, свързана с признаването на различните видове дипломи и квалификации. На 15 ноември имаше доклад, свързан с вътрешния пазар на това в рамките на този доклад се взе решение за по-точно развиване на системата за признаване. Това е доброволна система, в рамките на която държавите членки ще имат възможност да изберат съответният орган в съответната държава която да бъде натоварена с тази държава. Самата аз съм на мнение, че подобно европейско свидетелство за квалификация трябва да бъде задължително. Това е задължително, за да се а, използват оптимално възможностите на тази система. Трябва да се а, определят и съответните срокове и процедури. Смятам, че това би бил инструмент, посредством който държавите членки биха могли да въведат този европейски паспорт ако това е доброволно, може би държавите членки няма да го направят, защото това ще е свързано с разходи. Например, един болногледач трябва да заплати 140 е, евро в Австрия и 200 евро в Ирландия за приравняване на своята квалификация. Същото въжи и за други здравни работници. Тоест, ситуацията е много различна в държавите членки. Ако се въведе едно, един единен подход, това много ще улесни и уеднакви подхода в различните държави. Комисията предложи един доста кратък срок от две седмици Целият този процес трябва да стане много по-прозрачен, затова предлагам а, да се изключи а, мълчаливото одобрение от предложението на комисията. Тоест, а, ако изтече срокът от две седмици и а, а, няма възражения, трябва да бъде призната съответната квалификация. Въпреки това смятам, че е, имаме нужда от е, изрично одобрение, защото е, с е, мълчаливо одобрение не може да се осъществи подходяща комуникация. И всяка е, професионална квалификация трябва да бъде нанесена в един система и трябва да е ясно на каква основа съответният гражданин на Европейския съюз упражнява своята професия. Това трябва да бъде част от неговия европейски паспорт за квалификация. Аз предлагам по отношение на издаването на този паспорт да се обърне внимание на три първоначални критерии. Първо, професията да бъде регламентирана в най-малко пет държави членки, например здравни работници, болногледачи второ, да има интерес към тази професия от страна на а, професионалните сдружения. за регламентираните професии като инженери, архитекти и така нататък, но и за нерегламентираните, като например туристически гидове, тези професии не се признават във всички държави членки. Има възможности за частично признаване на квалификацията. Тук ние се основаваме на решение на Европейския съд. Според комисията, частичното признаване може да осигури по-голяма правна сигурност на засегнатите, защото те могат да упражняват професията си без задължително да участват в програ... допълнителна програма за обучение, чрез която да се стигне до признаване на тяхната квалификация. Европейската комисия отхвърля отчасти това предложение. За комисията има една единствена причина за това и тя е свързана с общественото здраве. Ако това обаче е единственият аргумент, смятам, че е, тук се налага доста голямо ограничение, а именно с, обвързани са само професии, които са свързани с здравния сектор. Затова аз предлагам и Европейският съд също така е оценил необходимостта от създаването на по-дълъг списък от професии, а, които, за които да се предвиди такова частично признаване на квалификациите, като, например, защита на обществената сигурност, осигуряване на здравословни и безопасни храни и така нататък. Минималните изисквания за квалификация – също се нуждае актуализиране на правната рамка, за да съответствате на последните развития в областта на обучението. Тук става въпрос за акушери и за болногледачи. Тоест, 10 годишното обучение се удължава на 12 години и в 24 държави членки това вече е прието. Тук има много опозиция, много възражения от страна на Германия, но и от Люксембург. защото в Германия и в Люксембург вече има твърдо, твърд срок на обучение от 10 години, а комисията предлага 12 години. Аз лично също съм работила дълги години в болница и смятам 12 години за по-подходящ срок. Но ще ви дам допълнителна информация. Европейската асоциация на болногледачите и акушерите, обхваща 34 национални организации и всички те са съгласни с предложението на комисията, включително и Немската асоциация също така подкрепя предложението на комисията за удължаване на срока. Освен това, има още един проблем във връзка с минималните изисквания – през следващите седмици Европейската комисия ще е, обнародва своята техническа е, оценка на персонал е, обучен в е, Полша. Тези изследвания са започнати преди 2004 година, именно преди е, присъединяването на тези държави към Европейския съюз. 2004 година това обучение е продължавало много по-кратко от 12 години. Една друга точка са компенсационните мерки. Всяка държава членка има право да въведе допълнителни мерки за проверка на квалификацията и за проверка на дипломите. Тоест, проверката на теоретичните и практическите познания трябва също да бъде прозрачно и неутрално. Не бива да бъде изцяло в прерогативите на държавата членка. Имам още една минута време, почти приключих. Тоест, този въпрос трябва да бъде доста добре обоснован. Следващият проблем нотариусите. Европейската комисия предлага те да бъдат включени в рамките на тази директива. Повечето държави членки не са, дър... не са съгласни с това. След това има също така заплатени стажанти, те също трябва да бъдат включени в тази група. Има центрове, които са за консултации. Тук ще приключа. 10 юли е крайни, крайният срок за внасяне на предложения. Обичаме да ми слушаме, но сега имам още 4 изказвания, казва господин председателя. Всеки оратор получава две минути време. Госпожо Тун, ще се справите ли за две минути? Заповядайте. Все пак имайте предвид, че има още три точки в дневния ред. Very briefly then, thanks to the... Съвсем накратко, благодаря на докладчика за становището. Аз работя по това досие в е, комисията ИМКО и съвсем накратко ще направя коментар по повдигнатите въпроси от докладчика. Първо, за професионалната карта. Много е, съблазнителен е, е въпроса тя да бъде доброволна, но не мисля, че това е възможно. В ИМКО дебата върви в друга посока. Може би можем да обсъдим този въпрос малко по-подробно. Просто не е толкова просто тя да бъде въведена от днес до утре. За частичния достъп, да, дискутирахме включително и съдебната практика, но трябва да е ясно, че има практически проблеми, особено в сферата на здравеопазването. Аз лично съм много скептична към тази идея за частичен достъп. За сроковете прави сте няколко представителите на няколко професии повдигнаха въпроса, че две седмици не е възможен срок и че това ще води до е, не предоставяне на признаване на квалификациите. За сега сме склонни да приемем 4 минути. Госпожа Харкин, 2 минути. Първо, от името на Надя, но тя, тя е докладчик в сянка, да не може да е тук. Благодаря на докладчика. Подкрепят се е, въвеждането на професионалната карта, но все пак продължава въпроса за това какво да съдържа тя. Трябва да се цели по-малко административно бреме. Не се подкрепя идеята за обучението от 12 години е, в е, сектора на здравеопазването. Ще има подадени изменения и се надяваме, че ще имаме добро сътрудничество по тази тема. Сега от мое име да се изкажа. Европейската професионална карта, когато става дума за професиите от сектора на здравеопазването, не е нужно само да се изброяват квалификациите. В Ирландия поне имаше такива случаи, а сигурно и в други страни членки. Идват професионалисти е, от една страна в друга и от там, откъдето идват, те може да са лишени от правото на практикуване. Така че трябва да има и нещо, някаква графа, която отразява и подобни явления. Второ, е, Мари, е, сега в Ирландия има проблем с обучението на лекари. Е, когато има вече е, някой диплома в е, дисциплина, която е свързана с това в, в тази област, той може да получи лекарска степен след 4 години обучение. Ако парламента приеме срок от 5 години, за нас това ще е сериозен проблем, но разбира се, ще продължим да дискутираме. Либе Лидия, това Благодаря. А, може би а, вие а, сте права, скъпа Лидия. В Германия съществува мнението, че обучението трябва да бъде 10 месо от 12 години, а, когато говорим за медицински сестри. Ние от една страна имаме доста добри специалисти, от друга страна ни липсват такива квалифицирани кадри. До сега нивото ни е много добро и бихме искали да го задържим такова. В други държави има двойна система на обучение, теоретично и практическо. Не всички държави разполагат с тази система. Смятам, че можем да достигнем до компромис. Спомена, че има международно сдружение и бихме могли да кажем, че изискваме един минимален период на обучение от 10 години. А, всички останали въпроси смятам, че можем да изясним в рамките на а, предложение за изменение. А, справих се за една минута и последния оратор е Оле Кристенсен. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз може би ще се справя и в рамките на една минута. Трябва да сме внимателни. Има проблеми не само по отношение на здравеопасването, но има про- проблеми и с асбеста, с, с а, други области. Така че една такава карта, професионална карта е добра, е добра идея. Да видим дали не може една подобна инициатива да се реши и за други области. И на трето място езиковите способности. Важно е в приемащата страна езиковите компетенции да са достатъчно високи, особено когато става дума за странни работници. А, браво, Оле, много добре се справя. Мисля, че и в, в, в футбола нещата функционират по същия задоволителен начин. Лидия, ти имаш последната дума. Ти си също футболен фен. Всичко чух и нямам нищо какво да кажа. Може да преминем към следващата точка. Благодаря. Срок за изменение е 10 юли 12 часа. Благодаря на Ричард и нашата председателка може да продължи с воденето на дискусията. Alors, je remercie le vice-président Thomas Mann de m'avoir... Благодаря на заместника председателя Томас Ман. Сега за започвам да водя заседанието с съобщението, че точка 18 и 19 ще бъдат отложени за утре след гласуването. Благодаря на всички, които останаха в залата, благодаря на преводачите и довиждане до утре. Приятна вечер!